Скъпи колеги, добър ден! Възстановяваме работата си. Днес след обед Комисията по транспорта организира изслушване, публично изслушване относно излизането на Обеденто кралство от Европейския съюз и влиянието върху морския транспорт. Целта на днешното изслушване е да чуем високопоставени представители на морския транспорт, на превозвачите, тяхното мнение за Брексит. Това ще ни позволи да разберем какви са евентуалните рискове, които се крият зад а, напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз. Бихме искали да разберем също така как компаниите от транспортния сектор се подготвят за промените и какви са последствията от Брексит върху тяхната дейност, в случая транспорта на пътници и на стоки между Обединеното кралство, Ирландия и континентална Европа. За нас ще бъде интересно също така да разберем какво биха искали операторите от преговарящия екип на Европейския съюз и на Обединеното кралство. Изслушването ще се проведе в две части. На първо време ще чуем представителите на превозвачите, а малко по-късно ще проведем дискусия с представителите на пристанищните власти. Всеки панел ще бъде последван от кръг от въпроси и отговори. Бих искала да приветствам с добре дошли нашите гости. Ще ви дам думата, за да направите кратка презентация по темата, след което ще чуем евродепутатите, които ще ви зададат въпроси. Нека да напомня, че и за двете е, и за двата панела всеки участник ще разполага за 7 минути, за да направи своята презентация. Добър ден, господин Мартин Дорсман. Вие сте генерален секретар на ЕКСА, Европейската общност на асоциациите на корабособствениците. Добре дошъл и на вас, господин Мартин Грифиц. Вие сте директор на Международната асоциация на круизите. Добър ден, госпожо Сю Маккензи. Вие сте директор на операции и бизнес трансформация. Добре дошла. Без да се бавим излишно, ще дам думата на господин Мартин Дорсман. Заповядайте, 7 минути. Uh, благодаря ви. Първо искам да благодаря за инициативата за изслушването. Мисля, че Темата е много важна не само за корабната индустрия, но и за всички, защото ние не говорим само за превозвачите и пристанищата, цялата верига от производители, превозвачи, доставчици на услуги и потребители. Така че влиянието върху транспортната верига ще повлияе цялата верига. Ние сме Сдружение на Сдружения. Надявам се, че можете да видите моите диаграми. Обединяваме 21 национални сдружения на корабособственици в Европейския съюз и Норвегия имаме и 9 служителя. Това, което е далеч по-важно, може би, ще започна с това, което казва изпълнителният директор на Роттердамското пристанище. Той каза преди, се казваше, че правителствата се готвят за най-добрия сценарий, но ние се готвим за най-лошия. И това всъщност резюмира положението на цялата бизнес общност. Мнозина се питат какво ще се случи, какво ще е споразумението, има несигурност. А става дума за много пари и усилия в подготовката на различните сценарии. Основният въпрос, който задаваме към преговарящите екипи от двете страни е дали могат да стигнат до търговско споразумение, което да е максимално добро, но и да се постигне максимално скоро. Освен това, имаме дългосрочни цели, искаме равни условия. Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз и може би ще има повече възможности да подобри бизнес климата си Европейския съюз е в конкуренция с неевропейски страни и то ожесточена конкуренция, което е повод за притеснение. Нещо положително Обединеното кралство и Европейския съюз са сходни в разбиранията си за споразуменията за търговия, световните търговски споразумения. Възможно е тук да имаме съюзник в СТО, например, или в МОД. Но имаме и три непосредствени приоритета. Първо, гладък трафик по море, ще го обясня по-късно, свободно движение на морски лица, брегови персонал и пътници и също така продължаващ достъп до пазара за вътрешната търговия и офшорния сектор. Възможно е, ако не постигнем тези условия, да имаме сериозни проблеми. Има и някои цифри, които мога да ви покажа. Бях ги изпратил предварително. Европейския износ към Обединеното кралство 365 милиарда. Обратното е в обратната посока 274 милиарда. 93-та година сме имали само 1 милион камиони между ЕС и Обединеното кралство. 2015 4 милиона а между Обединеното кралство и Ирландия 93-та 54 хиляди камиона, сега 392 хиляди. Можете сами да мислите какви биха били последствията, какво би означавала една процедура на границата. В момента знаем, че камионите могат да пътуват съвършено безпрепятствено в Обединеното кралство. Това е абсолютно свободно движение. Но ако това се промени, ще има много голямо забавене заради митническите процедури. Ще трябва да се попълват по 402 милиона митнически декларации всяка година. Освен това, ще трябва да се назначат около 1000 допълнителни митнически служителя. Холандия, Франция, Белгия, Ирландия това са сред страните, които ще бъдат най-засегнати. Следващият слайд – свободното движение на морски лица, наземен персонал и пътници. Това е приоритет за Европейския съюз. Би трябвало ЕС да признава статута на морските лица от кралството и обратното – защото в момента тези морски лица, ако плават под европейски флаг, не се подлагат на никакви допълнителни изисквания при влизане в Обединеното кралство. При офшорния персонал също трябва да се помисли. А пътниците едва ли е необходимо да обяснявам. Знаем, че има много интензивен пътникопоток между Обединеното кралство и Европейския съюз. Заради е, липсата на членство на Обединеното кралство в Шенген сега се правят паспортни проверки, но ще се правят много по-щателни проверки. В момента, ако говорим за пазарен достъп, знаем, че този достъп е напълно отворен – корабите могат да търгуват във всяко европейско пристанище. Но ако това се промени, Обединеното кралство и обедин... неговите превозвачи ще имат конкурентно предимство. Това ще се отнася и до офшорния сектор. Континенталният шелф е много важен за Обединеното кралство заради залежите там. Това е също една много важна дейност. Това е всичко. Благодаря. Благодаря много за вашето представене, господин Дорфсман. Вие казахте, че трябва да се подготвим за най-лошото. Това казахте вие но аз мисля, че трябва да избегнем най-лошото. Сега давам думата на господин Грифиц. Заповядайте. Благодаря, благодаря за поканата да се изкажем. Нашата асоциация на крузните кораби, позната като Клия, представлява една много малка част от морския сектор. На нас се пада по-малко от 1% от морския трафик, но превозваме в глобален план всяка година около 25 милиона пътника. Представляваме около 50 крузни фирми в целия свят и над 300 пристанища, съответно много държави. Ние сме тук, за да защитаваме интересите на е, круизните превози. Е, много е трудно да се каже какво точно ще означава Брексит за нашия отрасъл. Е, чухме това, което каза колегата. Всъщност, нашия отрасъл на круизните превози е един от най-печелившите. Знаете, ние се занимаваме основно с вакансионни превози. Брексит няма да окаже въздействие върху нашия отрасъл, що се отнася до превози, например между Великобритания и Европейския съюз. В авиацията маршрутите трябва да бъдат лицензирани, при нас това не е така. Така че няма да има кой знае какво въздействие. Свободата на мореплаване също ще продължи да съществува. Брексит е, няма да окаже въздействие върху броя на хората, които наемаме, независимо дали става дума за граждане на съответната страна или пребиваващи. Няма да има въздействие върху броя на хората, които наемаме. Е, в е, Великобритания обаче ще трябва да се уточни положението на европейските граждани, които работят в нашата индустрия. Ние работим и на европейска и на извън европейска територия. Ако Великобритания напусне Европейския съюз, нейното положение ще бъде подобно на това на Черна гора или Турция и ще продължим да съществуваме, както го правим в момента. Има някои неясноти, обаче, които трябва да намерят своя отговор. Ние сме концентрирани основно върху интересите на пътниците. Занимаваме се с вакансионни пътувания основно. Например, Следва да се погрижим за това пътниците да знаят какви ограничения ще бъдат налагани на тях самите, когато стигнат до определено пристанище след промяната на статута на съответната държава, какво ще стане с визовите ограничения, например, и много други въпроси. Правителството на Великобритания до сега винаги е заявявало, че няма да има промени по отношение на правата на пристигащите на круизни кораби в Великобритания, няма да има и промени в граничния контрол по отношение на европейските граждани в Великобритания. Имаше документ, който се появи още миналата година във връзка с свободното предвижване на стоки и услуги. Ние превозваме голям брой пътници, които в момента се ползват с привилегиите да са част от много добри застрахователни полици. Какво ще стане след Брексит обаче? Вече пътниците, между другото, резервират своите колизни пътувания за следващата година и би трябвало да има малко по-голяма сигурност, да се знае дали те ще могат да се насладят на вакансията си в максимална степен. Предполагаме, че британските граждани няма да имат нужда от визи за Европейския съюз. Същото ще въжи и за европейските граждани в Великобритания, но ако има някакви промени в визовия режим, хората трябва да знаят. Господин Ферховстат в една статия за Guardian каза, че британците няма да могат да почиват в Европа. Това може и да е вярно, но не е особено приятелско по своя характер. Всъщност, Европейските граждани ще бъдат добре дошли в Великобритания, дори и след Брексит. Ние и сега не създаваме проблеми на гражданите на много други държави очакваме за нашите граждани в други държави, независимо дали са европейски или не, също да не съществуват проблеми. Надяваме се, че високите нива на здравеопазване и на социална защита ще продължат да съществуват за всички граждани, независимо дали са британски или от другите страни в Европейския съюз, когато те пътуват. Надяваме се, че Европейската здравна карта ще бъде запазена, че ще бъде запазена британската практика на единно застраховане, единна полица. Очакваме с нетърпение да разберем в крайна сметка какви ще бъдат последиците от Брексит и освен това очакваме да работим с вас в идните месеци. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Макензи. Имате думата за 7 минути. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, аз съм Сю Маккензи и съм от а, директор на а, PO фериботите, e операция бизнес трансформация. Използваме е, различни технологии, за да може да развиваме е, бизнеса си. Това бяха уводните ми думи. Нашата компания е международна. 27 000 маршрута извършваме между Северна Ирландия, Република Ирландия, Обединеното кралство, Белгия, Холандия. 10 000 пътника превозваме годишно. Заедно с службата по логистика ние извършваме интегриран железопътен и морски транспорт, като включваме Италия, Румъния, Испания, Германия. Нашата компания има и терминал в Румъния, което улеснява превоза на стоки към Обединеното кралство. Нашата компания е от дълги а, години. А, от а, хиляди години сме извършвали превоз на колетни пратки в а, страната. превозваме различни стоки, включително алкохолни, безалкохолни напитки, лекарствени продукти. Всички тези стоки се превозват на нашите камиони, влакове и а, плавателни съдове. Обслужваме курсове към Белгия, Италия, Ирландия и а, създаваме много работни места, както по пристанищата, така и по железопътните гари и така нататък. Отношението ни към Брексит е следното. Докато има стоки и пътници, които се придвижват между Европа и Обединеното кралство, ние ще трябва да осигуряваме съответните транспортни услуги. Разчитаме на сътрудничеството с правителствата на държавите членки, с които работим, работим усилено, за да сведем до минимум последствията от Брексит върху нашата дейност. Мисля, че бях кратка и бърза. Благодаря, госпожо Макензи. Сега преминаваме към дискусията. Въпроси към първите ни гости. Бих искала да помоля всички ви е, да е, приемете да използвам метода на пинг-понга. След това ще има и втори кръг от изказвания. В рамките на първия кръг от изказвания ще чуем координаторите, а след това и членовете на Европейския парламент, които искат да се включат. За колко минути? Значи по 5. Добре. Давам думата за 5 минути на господин Вим Ван Декамп. Заповядайте. Dank и жир. Благодаря ви, госпожо председател. Аз всъщност замествам колегата Маркус Пипър, който е експерт по въпросите на Брексит, но за жалост той е ангажиран днес. Това ми дава възможността да задам няколко въпроса, макар и да съм холандец, който се страхува от водата. Първо към господин Дорсман. Ще задам труден въпрос. Европейската комисия запозната ли е с вашите проблеми? Трябва веднага да ми отговорите. Мога да го отговоря на холандски, Имаме редовни посещения на екипа на господин Бърние. Опитваме се да обясним нашата гледна точка и да водим диалог. Имали сме три такива срещи до сега. Те са готови да ни изслушат, но принципно не желаят да дадат някакви индикации. Добре, вторият въпрос. Той и е към вас, и към господин Грифиц и госпожа Макензи. Единствения начин да се спасим е да има преходен период. Няма да сме готови на 31 март 2019 година. Господин Дорсман, какво мислите вие за преходния период колко трябва да е дълъг. Това е труден въпрос. Трудно е да се предвиди какво ще се съдържа в преходния период. С което се връщам на първото казано от мен, има голяма несигурност и това е много затрудняващо за бизнес общността. Преходният период, разбира се, е важен, но всичко зависи от това колко дълго ще трае и какво ще съдържа. Някои казват максимално две години. Две години е кратък период. Не знам дали ще имаме достатъчно време. Благодаря. Господин Грифиц, аз разговарях с Туи ваш колега Оказва се, че трябва да си запазиш билетите преди 2019 година, за да си сигурен каква е правната рамка. Прав сте, хората запазват местата си на круизите доста време предварително, затова и трябва да знаем какво ще означава този преходен период. Освен това, има митнически правила за страните от и извън Шенген. Това няма да се промени, но други неща ще се променят. Микрофон, ако обичате. Със сигурност преходният период ще помогне, аз съм съгласна, но трябва да знаем към какво се прехожда. Според мен технологията ще е от ключово значение за гладкия преход и колкото по-бързо се намерят решенията, толкова по-добре. Господин Ван Декам говори извън микрофон. Добре, връщам се към господин Дорсман. Искам да ви попитам каква е позицията на вашите британски членове – британските членове заявяват, че всички ние искаме да запазим текущите потоци и начини на организация на търговията. Много е важно как ще се уреди въпроса и с мястото на установяване. Но по отношение на търговията не искаме промени. А вашите колеги разговарят ли с британското правителство? Знам, че има много оживени контакти и това е нещо положително. Знам също така, че фериботите редовно разговарят с британското правителство, така че комуникацията тече по отворен канал. Но в крайна сметка всичко зависи от крайното споразумение. Британската страна прави всичко възможно да има максимална яснота. Господин Грифиц би ли отговорил за британските колеги? Да, ние работим в тясно сътрудничество с Евро... Британската камера на превозвачите. Разговаряме и с правителството, имаме много добри отношения. Надяваме се, че това ще помогне. Ние също работим в тясна връзка с британското правителство, както и Камерата на превозвачите. Работим много конструктивно. Благодаря ви. Заповядайте 5 минути. Благодаря. Един общ въпрос за европейското законодателство. Стандартите за кораби и пътници, както и взаимното признаване на квалификацията. Имам много въпроси. Как ще проработи всичко това след Брекзит? Имам предвид регулирането и международните норми, които може би ще се прилагат, но въпреки това ще трябва и специфични норми. Тук има голяма неяснота. Вие сте права, Наистина има международни норми. Аз винаги съм защитавал идеята за международни норми за безопасност и околна среда. Ще трябва да се помисли дали може да има законодателство, което обаче не се прилага спрямо Обединеното кралство – регулаторната рамка ще бъде много важна тема, която да разгледаме. Всички наши кораби работят съгласно европейското законодателство, независимо къде пътуват, но в бъдеще това става по-проблематично и ще трябва да помислим и по този въпрос – Както вече казах, ние работим в много европейски страни, така че ще трябва да помислим. Още един въпрос по финансирането, технологиите, иновациите, инфраструктурата, инвестициите в нея. След като напуснем Обединеното кралство – ние ще продължим да се нуждаем от експертност, която да се влага в тези области. Бихте ли пояснила въпроса си? Загубата на европейско финансиране. Достъпа до европейско финансиране помогнал толкова много за нашия достъп до инфраструктура, и изграждането на инфраструктура. Доколко е проблематично организирането на достъпа до инвестиции? когато Обединеното кралство напусне, ще има и бюджетен дефицит. Ще трябва и този въпрос да търси своя отговор. Например, парите за ТНТ това ще засегне и европейските държави членки. Вие сте права, обаче при превозвачите ще има много големи проблеми, защото там трябва да се оказва подкрепа, особено за научно-развойната дейност. Финансирането е много важно. Индустрията – е все още при много тежки економически условия. Корабособствениците нямат цели чували с пари, но бюджетните последици от напускането на Обединеното кралство ще се усетят. Сега, например, предизвикателството е по всички пристанища да има втечнен газ – Ние бихме искали, освен това, всички кораби да работят по-екологично. И госпожо Макензи, един въпрос към вас. Миналия месец комисията каза, че морските лица след Брексит може да нямат сертифицирането, от което се нуждаят, за да работят в Европа. За нас това е сериозен проблем. Ние трябва да защитим добрите стандарти. Искаме да имаме и добре обучена работна сила. Какво бихте казали вие? Европейските държави членки и парламента ще изготвят законодателството, а ние можем само да направим след това своята оценка. В момента на нашите кораби работи персонал от най-различни държави. Да, но аз ви питах за това какво ще се случи с британските морски лица и дали ще им се позволи да работят на други кораби. Боя се, че не мога да ви отговоря. Това не е в моята компетентност, но ще се свържа с вас и ще ви предам отговор. Благодаря. Продължаваме нататък с госпожа Фостер. Заповядайте 5 минути. Thank you very much. Благодаря. Извинявам се, че не чух първата презентация. Е, имах и друго заседание. Съвсем накратко, Гифер Ховстат не изразява позицията на голямата част от е, депутатите в нашия парламент. Ние имаме добри отношения, работим е, в тясно сътрудничество и мисля, че нашата комисия е изключително продуктивна. Искам да кажа, че съм работила много с британската камера, работила съм с Дейвид Ингланд, срещала съм се и с представители на P&O Ferris. Имам въпрос и към Мартин и към Сил. Крис Грейлинг съобщи своите планове за публична дискусия, посветена на пост-Брексит и индустрията. Какво ще стане с нея? Той говори за това, че трябва да се даде тласък на растежа. Става дума за стотици хиляди работни места и за 15 милиарда под формата на средства за британската економика. Какво смятате вие и как може да се помогне на държавния секретар? Мисля, че ние трябва да продължим да съществуваме без проблема в Великобритания. Тук включвам най-вече иммиграцията, граничния контрол. Знаете, че ние искаме да има равнопоставеност навсякъде по целия свят. Това е основното за нас. И това искаме да видим от господин Грейлинг. И освен това, трябва да гарантираме безпроблемния транспорт на хора и услуги. Не трябва да има големи проверки. Всъщност този въпрос е важен и сега преди Брексит, но след това ще стане особено важен. И сега има различни възможности, които трябва да се поручат, за да видим доколко може да има безпроблемно пътуване. Благодаря. Следващия въпрос отново към вас двамата. Някои превозвачи виждат възможности за благоприятни търговски споразумения в бъдеще. Смята, че могат да се разширят двустранните споразумения, които имаме с Азия, Океания, Латинска Америка и Северна Америка. Ние имаме добри връзки с тези континенти. Аз обаче съм част и от делегацията за отношения с САЩ и Австралия и Нова Зеландия и всички тези държави са готови да обсъждат евентуални двустранни споразумения с нашата страна. Смятате ли, че ще има допълнителни възможности за нас в Великобритания, след като напуснем Европейския съюз? В Пиено Ферис, ние сме съсредоточени основно върху Европа, така че не обмисляме по-настоящем услуги до Австралия или Нова Зеландия. Всъщност, Мартин и Мартин, въпросите са към вас. Аз бих се радвал да отида в Австралия, казва госпожа Маккензи. Господин Грифиц говори без микрофон. Азия, Австралия, Океания е един много потенциален пазар. Все повече хора пътуват до този район и все повече туристи от тези райони идват при нас, така че ние очакваме с нетърпение тези възможности. Искам да напомня, че имаше прес изявление относно ползата от сключването на двустранни споразумения между Великобритания и други държави и се говореше за това дали те биха компенсирали търговските загуби, които ще се генерират след като Великобритания напусне Съюза. Беше казано в това прес изявление, че загубите ще бъдат толкова големи, че едва ли ще бъдат компенсирани. Поне у нези статии, с които аз съм запознат, твърдят, че в крайна сметка крайният резултат ще е отрицателен, независимо от това какви ще бъдат новите договорени търговски споразумения. Това е което мога да кажа. Благодаря. Мисля, че трябва да откликна, тъй като имам още няколко секунди. Аз а, съм оптимистка и мисля, че няма да има кой знае какви промени в отношенията ни с европейските партньори след Брексит, макар че ще има предизвикателства и технически проблеми, които ще трябва да бъдат решени. Аз съм общо взето оптимистка. Мисля, че всички трябва да сме повече оптимисти, отколкото песимисти. Можем да имаме добри отношения с нашите приятели и съседи от другите страни в Европа. Благодаря от името на групата на ЕКР и от името на Торите, че днес сте тук. Благодаря и сега госпожа Майснер. Имате думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които представиха своите презентации. Госпожа Фостер току-що каза, че е оптимистка. И аз по природа съм оптимистка и се надявам, че нещата ще се случат така, както ги искаме, но се опасявам, че може и да не стане така. Аз съм по-скоро от лагера на Луси Андерсън. Както и вие заявихте, че, е, както и вие самите заявихте, има разговори, които се водят между Лондон и Европейския съюз. И казахте, че сте казали на хората в Брюксел какво искате, само че няма обещания от ничия страна в момента. И това е голям проблем за мен, тъй като би трябвало да откликнем на евентуалните отрицателни проблеми, е, на евентуалните е, трудности, които ще възникнат. Обръщам се към госпожа Маккензи от името на P&O Ferris. Е, вие пътувате основно през е, Ламанша. Е, имаше споразумение между Франция и Великобритания и то още съществува от 2003 година за митническото оформяне на стоките, които пресичат Ламанша. Какво ще кажете? Какво ще стане от тук нататък? Госпожа Маккензи, Чувала съм за евентуалните проблеми. Френското и британското правителство трябва да намерят решение на проблемите, да видят дали могат да се промени споразумение. Е, споразумение мисля, че въздействието върху нашите операции трябва да е минимално. Добре, това е едно на ръка. Ако всички са на една вълна, добре, и вашия бизнес е, ще извлече полза от това, но се притеснявам, че едва ли всичко ще върви по мед и масло, тъй като ще има външна граница на Европейския съюз, която ще минава през средата на Ламанша. И ще има много изисквания, свързани с сигурността, с околната среда. Знаете, че ММО отговаря за точно тези изисквания. А по отношение на заетите, вие заявихте, че искате да станете свидетели на свободното придвижване на морски лица. Това го каза господин Дорсман и това е нещо изключително положително, ако се случи. Но ако не се признават вече квалификациите на британските морски лица в Европа, какво ще стане от тук нататък? Ако няма зимно признаване на квалификациите изобщо, господин Дорсман – Благодаря за този въпрос. Що се отнася до квалификациите, имаме един глобален контракт, в който се включват всички условия на труд за всички морски лица по целия свят. С други думи става дума за международни правила и тези международни правила ще продължат да се прилагат. Професионалните квалификации са изключително важни и аз мисля, че ако държавите членки признават професионалните квалификации, които се дават в други държави, няма да има проблеми. Естествено, вече казах, че може да се очакват известни затруднения и ние имаме притеснения в тази връзка. Знаете, че има много британски морски лица, които работят на кораби, които плават под холандски флаг. Същото въжи и за европейски граждани на британски кораби. Искаме да продължи тази практика. Проблемите трябва да бъдат решени. Знаете обаче, че има международно сертифициране на квалификациите на морските лица. И на тази основа аз мисля, че Европейския съюз би могъл да признае така наречените SSRV квалификации. Естествено и Великобритания трябва да направи същото. Това трябва да се случи по официален път. Що се отнася до това дали трябва да има стрикни условия в тази връзка, аз не мисля, че това трябва да се случва. Това няма да е от интерес за никого. Още един въпрос към господин Дорсман, казва госпожа Майснер. Имате много желания да се надяваме, че те ще станат действителност. Говорите за безпроблемен трафик по морето. Къде според вас ще са трудностите? господин Дорсман. Ами трябва да се върна на несигурността. Какво точно ще се промени, ако изобщо ще има промени? Ще има ли проверки? Ще има ли, например, ветеринарни проверки? Ще има ли проверки в областта на здравеопазването? Какво ще стане в Холандия, например? Тъй като ние имаме 35 дружества, които ще трябва да подават декларации за карго. Какво ще стане от тук нататък с тях? Как ще се осъществи прехода към новата система? Ще има ли нови условия? Всичко това трябва да намери своето решение. Благодаря, госпожо Майснер. Госпожа Вио, искате ли да се изкажете? Не. И вие не искате думата за 5 минути. Господин Рике, заповядайте за 3 минути. Нямам нужда от 3 минути, госпожо председател. Искам да задам един простичък въпрос. Той е отправен и към тримата ни гости. Какви са предимствата за Обединеното кралство при оттеглянето му от Европейския съюз, според вас?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 Наистина всичко зависи от окончателния вариант на сделката между Европейския съюз и Обединеното кралство. Всичко зависи от решението, което ще се вземе. Ако положението се запази близко до това, което е по-настоящем, няма да има големи недостатъци но всички се страхуваме, че нещата ще се променят в отрицателна посока за Обединеното кралство. Това е сигнал, който получаваме и той ни безпокои. Може би това е просто политически сигнал, който идва от Европейската комисия, но все пак това е сигнала, който получаваме, а той ни казва, че промени ще има. И всичко сочи, че Обединеното кралство ще бъде в по-необлагодетелствена позиция от тази, в която се намира сега. Господин Реке, Господин Реке, Значи ще имате нужда от повече от една минута. Аз питам какви са ползите. Разбирам, че се страхувате, че се безпокоите. Но възнамерявате ли да поискате и а, някакви ползи от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз? Um, als, ja, kijk, wat, wat er zou kunnen gebeuren, en daar heb ik al even aan gerefereerd in mijn. Ще кажа нещо, което казах и по-рано. Ако да кажем, в Обединеното кралство има по-добра атмосфера за установяването на компании, то тогава ще имаме конкурентна среда ще се конкурираме с Европейския съюз и а, някои предприятия биха могли да разширят бизнеса си или пък биха могли да започнат нов бизнес в Обеденото кралство, ако там средата е по-благоприятна. но пък Европейския съюз ще следи да има равенство между Обединеното кралство и Европейския съюз и да не се стига от там Обединеното кралство да предлага по-благоприятна среда. От гледна точка на круизите ни сме вторият по големина пазар в Европа. 74% от британците пътуват с круиз бихме могли да предлагаме подобни почивки на всеки. Към момента не виждаме да има някаква промяна и не, не виждаме ефекта на Брексит. От гледна точка на P&O Ferries. мисля, че това е една добра възможност да преобразим бизнеса си, да се възползваме от новите технологии. Може би сега ще го направим по-бързо, отколкото ако не се беше случил Брексит. Merci beaucoup. Благодаря. Госпожа Клун, 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на тримата ни гости за презентациите. Разбирам, е, че е трудно, никой не знае със сигурност какво ще се случи. Дори британското е, правителство обяви, че няма да бъде част от единния пазар или от митническия съюз. Госпожа Маккензи спомена технологиите неколкократно. Господин Дорсман Вие опоменахте безпроблемното пътуване. какви са новостите, които очаквате? Изцяло се присъединявам към казаното от преди малко. Технологиите ще играят все по-голяма роля в случай, че бъдат наложени допълнителни изисквания през следващите години. И ние сме в същото положение. Сега имаме пътуване, осигуряваме пътувания до Канада. Ако някой иска да отиде до Канада, трябва онлайн да попълни някои формуляри, така че да, действително технологиите играят изключително важна роля. Да, напълно съм съгласна. Вижте какво направи въздухоплавателния сектор използвайки новите технологии през последните години. Това открива пред нас една златна възможност. Технологиите вече са на лице и трябва да ги използваме максимално. За да може от гледна точка на нашата асоциация да подобрим условията за пътниците. Въпрос към господин Дорсман виждам какво ни представихте тук. Вие казахте, че няма единен пазар за корабите. Тоест няма различия по отношение на изискванията на различните пристанища в Европа, така ли? Правилно ли разбирам? Това няма връзка с Брексит конкретно, но все пак е важно. Мисля, че вие говорите за настоящото положение – на плавателните съдове, изискванията за докладването. Когато кораба влезе в пристанището, той трябва да представи отчет и това е голямо предизвикателство за персонала. Надяваме се, че Европейската комисия в най-кратки срокове ще направи конкретно предложение в това отношение, че то ще бъде подкрепено от Европейския парламент, за да се подобри допълнително ситуацията. Подкрепяме, разбира се, използването на технологиите, но те си имат своята цена. Цена, която трябва да бъде понесена от по-малките корабособственици и фирми. Така че да, на технологиите, но те си имат своята цена. Разбирам. Просто исках да задам въпроса, защото Европейския съюз може да направи много, за да имаме по-ефективно управление на пристанищата. И сече ми времето, но все пак да кажа на а, господин Грифиц, че винаги ще приветстваме британските пътници тук в Европейския съюз. Основните посетители са а, в Ирландия, така че благодаря ви. Благодаря, госпожо Клун. Господин Тейлър се върна. Искате ли думата? Разполагате с 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е добре е, добър беше въпросът е, за предимствата, които ще излече Обединеното кралство от Брексит. Думата, която не бе използвана от е, панела, беше не. Няма да има такива, защото британското правителство казва, че не възнамерява да остане в единния пазар или в митническия съюз. Не виждам как това няма да се отрази на морския транспорт, особено на превоза на стоки не очаквам някой да ми отговори на въпрос. Но все пак да го задълбоча. Бих искала да попитам как смятате, че ЕС на 27-те ще извлече полза от Брексит, ако ще има някаква полза от излизането на Обединеното кралство? Well, I'll take a, a part of it. <laughs> I think it gives us... Мисля, че това ни дава възможност да преразгледаме много неща, начина по който ще работим заедно за в бъдеще. И двете страни ще трябва да предоговорят начина си на работа и в този ред на мисли и двете страни биха могли да извлекат предимство. Мерси буку. Благодаря, господин Тейлър. Аз също се бях записала в списъка. Вие вече говорихте. Сега се записвам и аз в списъка и бих искала да изпреваря а, това, за което и вие говорихте. Най-лошия сценарий, ако не се стигне до сделка. Това означава, че два пъти ще трябва да се плащат митата, за да може дадена стока да влезе в Европейския съюз. Готвите ли се и за този сценарий, ако няма сделка? Това е първият ми въпрос. Ehm, ja, als, als, als er geen akkoord komt, dan gaan de regels gelden van de WTO. В случай, че не се стигне до споразумение, то тогава ще се прилагат правилата на СТО. Ще има мита при вноса и така нататък. Разбира се, митата на СТО спаднаха през последните години, но със сигурност положението ще бъде по-различно от това, което е в момента. Разбира се, всичко зависи от споразумението. Както вече казах, позицията ни е ясна. Винаги ще има стоки и пътници, които ще пътуват между Европа и Обединеното кралство. И ние ще продължим да осигуряваме е, логистични услуги, като използваме технологиите. Окей. Okay. Добре. Благодаря. Вторият ми въпрос. Бих искала да разбера по какъв начин Брексит би могъл да се отрази на привлекателността на някои търговски линии. Сега ще обясня какво имам предвид. Има големи международни пристанища в Обединеното кралство, в които се осъществява внос и износ. Това са входни пристанища, през които влизат стоките за европейския пазар – международната търговия ще представлява ли такъв интерес, ако тези пристанища се превърнат в граница? Дали европейските пристанища в Роттердам, Амстердам, Зебруге предвиждат да разширят дейността си, тъй като част от дейността на британските пристанища може да се прехвърли към тях. Готвите ли се и за този вариант? Не сме а, проучвали а, варианта за промяна на търговския поток. А, но нека да направя един по-общ коментар във връзка с търговския поток Вижте това, което се случи на пристанището в Пирея, което бе закупено от Китай. Това може да се случи и в Роттердам и Амстердам. На следващо място. Ако се въведе граница на тези пристанища, то това неизбежно ще се отрази на търговския поток. Ще трябва да помислим какво да правим. след като Обединеното кралство излезе от Европейския съюз, дискусията за ИТС в Европейския парламент ще продължи. Може пък Обединеното кралство да стане по-привлекателно за Китай. Китай може да предпочита да търгува предимно с Обединеното кралство и едва след това с Европа, имайки предвид схемата за търговия с квоти. Така че има много фактори, които ще се отразят на търговския поток. Всичко зависи от решението, което ще се вземе относно границата. Сега отново давам думата на госпожа Андерсън и накрая господин Ван де Камп. Това, което каза господин Рике е, за развитието на бизнеса, ние през последните години видяхме много ценни маршрути между Обединеното кралство и скандинавските страни. Притеснявам се, че няма да се разработят нови маршрути или ще има ограничения заради неяснотите. Всичко това, което чухме е много хубаво за Ирландия, но сега чувам за нова линия между Корки и Испания, като се заобикаля Обединеното кралство. Не ви ли ви притеснява това като нова тенденция? Наистина то е свързано с последното, което казах но индустрията ще трябва да се приспособи към промените. Ясно е, че ще трябва да видим как реагира и какви са най-добрите решения. Не се говори на микрофон. Ние като компания винаги търсим нови маршрути и това не се променя заради Брекзита. От гледна точка на круизите най-важна е дестинацията. Ако хората искат да пътуват някъде, ние ще продължим да ходим там и да изграждаме такава дестинация. Много благодаря и господин Ван де Камп за заключение. Госпожо председател, бих искал да благодаря на всички участници от името на господин Пипър. Но имам и въпрос. Господин Дорсман говори за офшорния сектор. Бихте ли ни казали няколко думи за това? Ние говорим и за континента. Очаквате ли някакви проблеми със сигурността или тълкуването на нормите? Става дума за пазарен достъп. Превозвачите доставят и услуги при извличането на нефт и газ. Има много кораби, които работят на такива офшорни локации. Те са оборудвани с вятърни турбини и така нататък – Разбира се, добива на нефт и газ не е от вчера. Има и различни дейности, свързани с ВИИ. Но пак казвам, това е въпрос на пазарен достъп. За момента бизнеса от Европейския съюз има достъп до континенталния шелф на Обединеното кралство. Бихме искали това да продължи а не Обединеното кралство да постави условия, например кораба да е под британски флаг или да има определен дял британски работници на борда. Ние виждаме, че такива изисквания могат да бъдат поставени на други места. Не искаме да го прави Обединеното кралство. Много ви благодаря за тази първа размяна на мнения. Да благодарим на нашите участници. Благодаря, че вие набелязахте някои теми, по които трябва да работим и да търсим решенията. Всички сме съгласни обаче, че ни е необходим преходен период с цел адаптация – всички е, сте съгласни, не може нещата да се променят от днес за утре. Трябва време за преход. Но разбира се, при морския транспорт вие винаги може да разчитате на нашата комисия по транспорта. Благодаря и сега веднага каня участниците от втората група. Але, nous continuons. И тъй продължаваме нататък. Ще поканя господин Жоаким Коес, Ейман Орайли и Дейвид Лейктън. Ако обичате, елате тук на трибуната. Thank you. Благодаря много на нашите трима участници за това, че приеха поканата ни. Сега започваме да обсъждаме пристанищата. Тъй като сме в Белгия, веднага ще дам думата на господин Коенс. Пак му благодаря че прие поканата. Вие сте изпълнителен директор на пристанището за Бруге. Въпросите са същите. Последиците от Брекзит за вашето пристанище и вашата работа. Имате 7 минути, както всички останали, след което ще можете да дебатирате с колегите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много ми е приятно, че съм тук. Благодаря на всички за поканата. Е, ние имаме дълга история с пристанището. Например, пристанището в Брюш е част от Хансейската лига, още от 14 се търгува там. Така че търговията ще продължи и през 21 век, и по-нататък, и след Брекзит. Ние имаме своята роля в прехвърлянето на стоки от континента към Обединеното кралство, особено сега, тъй като нашата позиция е ясна. Ние пренасяме стоки от цяла Европа, чрез кораби, влакове, контейнери и така нататък до пристанището за Ебрюге и пазара на Обединеното кралство или на Русия. 46% е, от нашата търговия е с Обединеното кралство. То е много важно за нас. Като трябва да се има предвид, че ние пренасяме стоки не само от региона, а от цяла Европа. Ако разгледате региона, то мога да ви кажа, че стоките са произведени най-вече в Северна Франция, в Белгия. Това са текстилни продукти. Има също така храни, автомобили, резервни части, фармацевтични продукти и машини елементи. Всички те се изнасят към Обединеното кралство. 67% от търговията е износ, 33% внос. От източна Европа, Румъния, Унгария също участват, Италия. Е, седмично имаме по 33 влака от Италия до Зебрюге с стока. Това са исторически стоки. Но имаме и влаковете от Франция и Северна Испания. Има различни области в Обединеното кралство, Лондон, след това на север и Шотландия горе – ние преместваме непридружаваните товари до различните дестинации, близо до разпределителните центрове. 5000 служителя, 500 милиона евро. Пристанището е важно именно заради индустрията и продуктите, които изнасяме – Имаме 70 услуги всяка седмица до различните дестинации. Стоките пристигат в пристанището, в нашите складове, след което на следващия ден са вече в Лондон, Бърмингам, Манчестър или Глазго. Ясно е, че работата трябва да тече изключително ефикасно на принципа в точния момент – Необходимо е при износа на товари да има проходимост. Същевременно ние сме световен водач при автомобилите 8,2 милиона, като това са автомобили и от САЩ, Мексико, Далечния изток, около 1 милион автомобила, 7% износ. Това е много важно за компаниите в Европа. Също така ние внасяме, не само изнасяме автомобили към Обединеното кралство, така че това е търговия много важна и за тях. След Брекзит се надяваме да продължим да работим по същия начин. Има компании като Toyota, базирани в нашето пристанище, които се притесняват, защото ние не изнасяме само от Валенсиен във Франция, но и от страни като Япония, Турция. Говорим за много работни места. Брекзит това, което ние искаме е търговско споразумение, защото имаме вече проблема с силното евро и отслабващата лира, което е важно за конкуренцията, например текстила на Турция. Към очертания сценарий трябва да помислим и за възможните мита. 10% при автомобилите, 25% при портокаловия сок, проценти при шоколада. Това е важно. Надяваме се да го избегнем. Страна като Белгия ще трябва да плаща 1,6 милиарда за мита. Тя и ще получава мита, но много по-малко от това, което ще плаща. Всяко четвърто работно място в Фландрия зависи от това. Така че белгийската економика ще загуби сигурно между 10 и 42 хиляди работни места. Какво можем да направим? Как да се подготвим? Аз се надявам търговията да продължи за еврото и лирата. Нищо не можем да направим. Но трябва да се помисли, че ще се увеличи драстично броя на декларациите за износ с 47% повече от милион. Въвежда се дигитална система, така че всички данни да бъдат свързани. Това е много важно за всички страни. И разбира се, важно не само за митницата в Белгия, но и за британската митница. Там платформата също трябва да заработи. И накрая, на нас ни трябва ясен преходен период, както вече се каза днес. Необходимо е да продължим да работим по същия начин, като промяната се направи само веднъж, а не на два пъти, само веднъж след изтичане на преходния период. Това е много важно. Трябва ни е, ясно и всеобхватно споразумение за търговия, за свободно движение на стоки и транзитно преминаване на международните стоки, които минават през бългийски пристанища и стигат до Обединеното кралство. Освен това, бихме искали колкото се може по-бързо да започне подготовката на терен с необходимите съоръжения. Имаме и позиция по равните условия. Искаме да се избегнат двустранните споразумения, а вместо това да се работи еднакво с всички европейски страни. Разбира се, искаме и повече пряка търговия с Ирландия. Това е чудесна възможност за нас. Много ви благодаря, господин Коенс. Освен това се съобразихте и с времето. Всичко беше много ясно наистина трябва да има преход, но също така и ясни правила. Сега давам думата на вас, господин Орайли, пристанището на Дъблин. Заповядайте. Okay, Um, I'm from the, the port and... Благодаря. Пристанището на Дъблин е най-голямото на Ирландския остров. Аз съм инженер и мога да кажа, че едно от основните предизвикателства за нас е инфраструктурата. Затова ние имаме дългосрочно планиране. За нас Брексит е, ще доведе до много голяма несигурност и е много трудно да се справим с тази несигурност, когато искаме да направим своите планове. Ще се опитам да отговоря на е, пет въпроса. Ние мислим за Брексит е, от дълго време на сам. През декември нещата придобиха реални очертания за нас, след като Бърние представи тази картина, която и вие виждате в момента, евентуалните възможности и съпоставката им с британските червени линии. Тоест, ние вече не мислим по уста мек или твърд Брексит. Брексит си е Брексит и ние трябва да мислим и за отсъствието на споразумения, търсим всякакви альтернативи. Както вече беше казано, ние се подготвяме за най-лошото, а се надяваме на най-доброто в рамките на нашето пристанище ние трябва да планираме по много въпроси, най-вече по отношение на инфраструктурата. Ето защо започнахме да правим планове относно физическата инфраструктура, която ще е необходима за разполагането на гранични служители. Не става дума за нещо изключително сложно, но все пак трябва да направим неща така като трябва. Започнахме да разговаряме с различни организации от сферата на селското стопанство, здравеопазването, полицията, иммиграционните служби. До края на март ще имаме техническото задание за необходимата инфраструктура. След това ще минат още няколко месеца на работа и след това ще изградим съответната инфраструктура и тя ще е готова през март 2019 година. Ако нямаме нужда от нея, чудесно, но е много по-добре да я имаме. Е, по-добре е да я имаме, когато се наложи да я имаме, отколкото да я нямаме. По отношение на следващата картина, вижте двете цифри в червено. Какво означава Брексит за Ирландия? Бих допълнил цифрите, споменати от господин Дорсман малко по-рано. Обемите и Дъблин. Дъблин вече обработва стоки, които идват извън Европейския съюз, около 200 хиляди 000 бройки са те, много често идват през Ротердам какво ще стане след Брексит. Ще има десетократно увеличение и ние трябва да планираме за подобен сценарий. След Брексит Дъблин ще остане основното пристанище на Ирландия. То ще обработва от около 80% от всички стоки, които се определят със съкръщението РОРО Голяма част от тези стоки ще поемат към други пристанища в Великобритания. Ето един пример от октомври 2017 година. Това е един от най-големите товарни кораби, който познаваме в момента. Той пътува до Зебрюги, до Ротердам. Има много голям капацитет в рамките на съществуващите услуги. Един от най-големите едно от най-големите дружества, които имаме, Ариш Ферис, ще започне да оперира между Дъблин и Шербург през май тази година. Ако се окаже, че тази тенденция на нови маршрути е трайна, през 2020 година очакваме и маршрути, които да се разкрият към Холихет, например. Очакваме огромно увеличение на превозения тонаж между Дъблин и останалата част от континентална Европа. Тази тенденция, според мен, наистина ще се превърне в действителност. Този текст едва ли може да го прочетете. Той е във връзка с това, което вече казах. Искаме да се предвиди евентуална промяна в регулаторната рамка след Брексит. Ако наистина има регулаторна промяна, ще има петократно увеличение на е, бюрокрацията във връзка с обработката на стоките, тъй като Великобритания ще бъде на равна нога с Китай, например. Съответно ще се появи една нова режийна индустрия, ако мога така да я определя. Ще трябва да има страшно много нови митнически служители, например. През 1985 година бях премахнати всички митнически бариери между Великобритания и Ирландия и сега всичко се връща обратно. Жалко е, че се случва, но така стоят нещата. Беше зададен въпрос относно въздействието на Брексит върху нашите планове за идните 5 до 10 години. Е, всъщност е, той има почти нулево въздействие. Населението на Ейре ще се увеличи с около 7% до 2040 година. Съответно, стоките, които обработваме, е, ще се увеличат. Е, предизвикателствата свързани с Брексит са в краткосрочен план, а ние имаме много по-големи предизвикателства в дългосрочен план за разширяването на нашата инфраструктура. Бързо ще премина през следващите два слайда. Става дума основно за развитието на инфраструктурата, тъй като Дъблен е и много важна част от мрежите ТНТ. И в тази връзка ще има предизвикателства. Брексит отново, казвам, ще е основно краткосрочно предизвикателство. Аз се надявам, че новите системи и технологии ще се развият по такъв а, начин, че ще се улесни нашия живот, но едва ли за 57 седмици новите технологии ще станат толкова съвършени, че да нямаме проблеми. Госпожа Макензи говореше за технологиите, аз обаче малко се притеснявам. Мисля, че ще трябва да а, се действа чрез наемане на хора. Пристанищата също ще трябва да действат, да развият своята инфраструктура, ще трябва да има действия от страна на дружествата, компаниите, ще има промени по отношение на превоза на стоки, превозвачите, освен това ще трябва да се приспособяват, ще трябва да се прилага митническия кодекс на Европейския съюз и какво ли още не. Това е според мен онова, което ще се случи. Беше зададен въпрос и за посланието ни към преговарящите. В началото на преговорите аз започнах да разговарям с представители на пристанища на западния бряг на Великобритания Вчера получих имейл от едно от тези пристанища и там се казва, че един от основните проблеми за британците е, че Британия няма ясна визия за това какво точно ще се случи след Брексит. Ето защо, ако има едно нещо, което трябва да поискам от преговарящите, то е да има гладък преход, независимо на каква цена. И британските пристанища трябва да са готови за евентуалните последици и за най-лошите е, последици. Ние се надяваме, че в крайна сметка няма да се стигне до най-лошото и ще има един много безпроблемен излаз на Великобритания от Съюза. Благодаря ви. Сега да чуем господин Лайтън. Имате 7 минути. Благодаря ви. Извинявам се, не съм донесъл писмена презентация, но се надявам, че ще бъда достатъчно убедителен и с думи. Казвам се Дейвид Лайтън и съм начало на бизнес отдела на Associated British Ports. Благодаря ви за поканата. Аз бих искал да се спра на три аспекта. Първо ще направя кратко въведение в работата на нашата асоциация, работата ни с европейските държави и с трети такива. На следващо място ще засегна потенциалните последствия на Брексит върху британските пристанища и нашата асоциация. И накрая ще се спра на подхода ни, който ще използваме след Брексит. ABP е най-големият пристанищен оператор в Обединеното кралство, като много пристанищни оператори. Ние сме частна собственост, включваме много пристанища в Шотландия, в Уелс, в Британия, като една четвърт от търговията в Обединеното кралство се извършва по море. Осигуряваме много работни места и даваме голям принос в британската економика всяка година. Около 45% от търговията на нашата асоциация се осъществява с европейски държави. 55% от търговската ни дейност се осъществява с държави не членки на ЕС. Като разбира се, всичко тези цифри варират значително, ако направим разбивка по пристанища. Саутхамптън, Хамптън, Например, е основното круизно пристанище в Обединеното кралство и а, терминал за много а, контейнери. Голяма част от износа, който се осъществява там, е предназначен за държави не членки на Европейския съюз. 80% от търговията се осъществява основно с държави не членки на Европейския съюз. В източните част на Обединеното кралство. Пристанищата търгуват основно с Европейския съюз. Голяма част от автомобилите се внасят, например, през пристанищата в източната част. Около 10% от различните автомобили навлизат от там или това е така наречената роро търговия. тези от вас, които не познават тази терминология, ще получат по-ясна представа за нея след това. Както вече казах, там има и основен терминал за контейнери. Какви ще бъдат последствията на Брексит върху пристанищата? Аз бих казал, че Обединеното кралство ще напусне митническия съюз. Не мога да спекулирам с последствията от напускането на единния пазар и митническия съюз. Не знам какво ще стане в средносрочен и дългосрочен план. Това ще се отрази на економическия растеж, но разбира се всичко зависи от бъдещите, от изхода на преговорите в областта на търговията. Аз ще се спра на последствията от напускането на митническия съюз върху превоза на товари. Както вече бе казано, напускането на митническия съюз ще се отрази различно на различните пристанища в зависимост от а, а, транс... обема на а, товарите, които влизат през съответните пристанища. Предлага се да се направят допълнителни проверки по граничните пунктове на пристанищата, но това ще доведе до ще отнеме повече време. Като пристанището в Долвър най-вероятно ще бъде най-засегнато. най-наболелия въпрос са забавянията на пристанището в Долвър. Рискът от забавяне и закъснение на пристанище като това в Долвър зависят от промяната на потока към Обединеното кралство. Опита ни показва, че 1,3%, едва 1,3% от каргото извън Обединеното кралство извън Европейския съюз се проверява от граничните власти. 80% от тези проверки се извършват от пристанищните власти и те са с оглед на осигуряване на безопасност по отношение на хранителните продукти. Ще се наложат допълнителни проверки върху продуктите от животински растителен происход, които ще циркулират между ЕС и Обединеното кралство. Няма да има нужда да се увеличат проверките с оглед на сигурността, когато Обединеното кралство напусне Митническия съюз. Така че излиза, че броят на проверките върху а, стоките няма да се увеличи толкова значително, че да се отрази на а, търговията. Може да има обаче някои забавяния на РОРО търговията в пристанище, като това в Довър. Ако има закъснения, те няма да се дължат на технически или практически фактори само единствено. Ще се дължат също така и на а, политическите решения, които ще се вземат сега. Така че ако държавите членки, включително и Обединеното кралство, предвидят достатъчно време за преход, това ще даде възможност за разработване на нови системи и ще може да се възприеме прагматичен подход, който да ни позволи да избегнем проблемите. Как гледаме ние на последствията от Брексит? Вече казах за потенциалния риск върху роро трафика като всичко зависи от отношенията между Обединеното кралство и континента. Може да се изисква промяна в подхода за някои контейнери. Евентуалното предимство от този подход е, е това, че може да се намали разстоянието, което преминава съответния товар. С по-прости думи бих искал да кажа, че ще работим с различните пристанищни власти в Европа за ABP е изключително важно да предостави възможно най-добрата услуга за своите потребители. Много от колегите ни в а, пристанищните власти в Европа също желаят а, отношенията ни да протичат гладко. А, колегите ни си остават наши партньори, така че в този дух ние ще продължим да работим заедно, за да може търговията да продължи да се осъществява. Благодаря. Много ви благодаря за изказванията, които се съобразиха с времето. Сега продължаваме към дебата тип пинг-понг. За 5 минути давам думата на господин Ван де Камп. Ако желаете да вземете думата, моля да дадете знак. Заповядайте. Благодаря ви. Първо, бих искал да кажа, че в Европейския парламент има една много малка група политици, които мислят, че Брексит е невъзможен. Аз съм член на тази специална група, но сега да преминем нататък към господин Кунс. Имам коментар по-скоро, а не толкова въпрос. Направи ми голямо впечатление това, което вие казахте, а именно, че трябва да има една промяна при преходния период, а не няколко. Не знам дали някой слуша дискусията ни, но ще кажа – че е много важно да има един преходен период. Имам и въпрос. Тойота произвежда в Обединеното кралство. Преди износа обръщат ли се понякога към вас и какво ще се случи с метата в бъдеще? Транзиции аутос, die zeer belangrijk zijn voor Разбира се, че ще ви обясня. Има стоки, които пристигат при нас от Обединеното кралство за консолидация, след това те тръгват към Чили и други места. Важно е и японските автомобили да могат да се изнасят към Обединеното кралство чрез нас. Имаме около 50 000. Всъщност, поправя се ораторът, 1 милион автомобили се изнася, а иначе 150 хиляди са международният товар, който минава през нашето пристанище. Ще трябва да имаме най-различни споразумения с митниците. А, също така ще трябва да се мисли дали стоката преминава транзитно или не и кой е елементът, който показва, че това не е транзит. Благодаря въпрос към господин Лейтън. Винаги съм смятал, че британските пристанища са частни, те не са държавни, а са някакъв вид предприятия. Това дава ли ви повече свобода на действие? Както и в Дъблин. Ако се сравнявате с Зебруге или Ротердам, които са обществени. Аз не знам какво имате предвид, като казвате повече свобода на действие – Наистина повечето пристанища в Обединеното кралство са частни, особено товарните, но има и някои обществени. А за свободата тя не е по-голяма или по-малка от тази на нашите колеги. Всеки, независимо дали е частния или обществения сектор, води диалог с британското правителство – въпрос към господин Орайли. Стоките влизат през Дъблин и след това отиват в Белфаст. Какво става след това? Не знам. <laughs> Това всъщност е и една от големите питанки на първия етап – защото въпросът за земната граница между двете Ирландия е много сложен, много деликатен. Аз не мога със сигурност да му да намеря отговор. Но е ясно, че корабите идват от юг и после се придвижват на север по Северно море. Следователно, логиката изисква разтоварване в Дъблин преди следващия превоз, но аз не знам какво ще се случи. Ние можем само да се подготвим с инфраструктура на Дъблинското пристанище, каквото и да стане. Много е важно за нас тази граница да остане отворена и за стоките, и за хората. Благодаря, госпожа Андерсън, пет минути. Благодаря ви. Господин Орайли, много е хубаво, че говорите пред нас. Аз а, скоро ще посетя Дъблин с делегация от Тран. Радвам се, че всичко ви изглежда толкова розово, но самата аз имам големи съмнения, доколко всичко ще е розово за британските пристанища. Като говорим е, за пристанищната регулация, знаете, че работата на Европейския парламент в тази област беше доста противоречива, но накрая стигнахме до добри мерки за прозрачността, инвестициите и обучението на работната сила. Въпрос към вас и господин Кунс, може би. Ако британското правителство каже, ние не искаме да прилагаме този регламент, трябва да има равни условия, как ще се почувствате? Великобритания е географски много добре разположена, много гъсто населена. Имаме и частен сектор, който работи чудесно за Великобритания. Ние в Ирландия пък си имаме сектор, който работи чудесно за нас. принципно различната законова среда в бъдеще в Обединеното кралство не би трябвало да се отрази на работата в Дъблин. Съгласен съм. За нас най-важното са митническите декларации и те не са свързани с пристанището или неговата система. Тук вече опираме до работата на правителството, Европейската комисия, търговските отношения. Трябва да се знае какво ще се декларира, какво не, колко пъти може да мине в различните посоки на пристанището. Не може да имаме различни режими, както казах и на господин Ван де Камп. Както не може да има различен режим между Холандия, Франция и Ирландия, например. По митническите проверки, господин Лейтън, вие сте оптимист, е, очаквате да има регулаторно сходство и да няма проблеми. Но ние на практика ще бъдем трета страна. От страна на Европейския съюз едва ли може да се очаква толкова великодушно отношение при митническите проверки. Ще става дума за стоки, които ние внасяме като трета страна от други страни, където регулаторните стандарти не са същите така че аз не знам дали ще има регулаторно уеднаквяване, но дори да го има, защо Европейския съюз да проявява великодушие? Ако говорим е, още за първия ден, дори да няма регулаторно споразумение, всичко ще продължи както е било правено до тогава. Не е необходимо краткосрочно да се налагат такива проверки. След много години по-нататък е възможно стандартите да започнат да се различават. И тогава е възможно да се наложат такива проверки, но междувременно ще е минало много време за приспособяване – аз говорих за краткосрочната перспектива. Не е необходимо от първия ден да се налагат драконовски митнически проверки. Не биват да се забравят и цифрите, които споменах. Например, при храните, при режима, който имаме и разликите по света, благодарение на сегашната ни система – властите от Обединеното кралство спират само 1,3% от стоката, която влиза. Представете си, например, 40% или 80%. Защо да трябва да спира всичко? Защо да се налага драконовски проверки от първия ден? Разбирам, но на долар, например, ще трябва всяка проверка да се сведе до 50 секунди, за да не се натрупат опашки. Същевременно ни се обяснява, че технологията позволява 2 минути най-малко, но това не е достатъчно. Вие разгледали ли сте подробно тези данни? Как да направим така, че разликата между двете минути и 50-те секунди да се заличи. Вие сте права за това, което казахте за пристанище Долвър. Нямам съмнение, че те ще работят с правителството и ще намерят решение. Не знам какво е решението, но съм сигурен, че ще го намерят. Ако ми позволите да добавя нещо. Не мисля, че няма да има никакви допълнителни проверки. Ако излезеш от Митническия съюз, си вън и толкова. И трябва да има проверки, съответно ще има нужда от хора, хората трябва да бъдат обучени. В района на Брюге има много малко хора, които учат логистика от този род в момента. Ще имаме нужда от хиляди повече. Така че трябва да се инвестира в образованието. Ще трябва да може хората да бъдат обучени така, че да намерят решение на проблемите чрез използването на съответните системи. Ако ми позволите, аз не казвам, че няма да има нужда от никакви допълнителни проверки. Просто искам да кажа, че на първия ден едва ли ще има нужда от чак толкова много проверки, че системата да забуксува. Благодаря, госпожо Андерсен, госпожа Майснер за 5 минути и след това Джил Еванс. Благодаря. Един въпрос към господин Кунс и към господин Лейтън. Вече виждаме, че има разлики. 50% от международната търговия на Великобритания насочена към Европейския съюз и 40% минава през пристанищата. Ако Великобритания започне да произвежда по-малко европейска продукция, има предвид продукция на Siemens, например, е, няма ли да има проблеми? Ще се въведат и проверки. Вие притеснявате ли се от това, че може да има по-малко дейност на британските пристанища поради по-ограничената дейност? Благодаря за въпроса. Аз първи ще отговоря. Не, че се притеснявам. Мисля, че отговорите на някои от въпросите вече станаха безумно банални. Какво ще стане, зависи от резултатите от търговските преговори. Тези търговски преговори могат да се проведат в дух на добра воля и целта на всички да бъде просперитет а могат да се случат и в друг контекст. Като се има предвид какви отношения имаме с колегите в Европейския съюз, в частност Германия, Сименс е един от нашите най-големи клиенти, е, мисля, че не би трябвало да се притесняваме. Господин Кунс. Що се отнася до нас, ние също смятаме, че страха е лош съветник. И ето защо е важно да разчитаме на това, че имаме добри съседи и да разчитаме на това, че ще имаме ползотворни отношения с тях. Никой не се съмнява, че искаме да имаме добри економически връзки с Великобритания, но в краткосрочен план естествено можем да очакваме колебания, особено в конкретни отрасли обменния курс между паунда и еврото е нещо много важно. Той оказва сериозно въздействие върху сектора на плодовете, например, и особено износа на плодове. Не можем да говорим, че няма да има никакво въздействие в краткосрочен план. Надяваме се, че в крайна сметка в дългосрочен план обаче проблемите ще бъдат изгладени на английски, защото става по-бързо. Въпросът ми е към господин Лейтън и британските пристанища. Смятате ли, че ще има предимства, защото вече няма да има участие в общата европейска регулация. Знам, че Великобритания никога не е обичала особено европейската регулация. Ще е ценна ли свободата за вас? И на следващо място, вие вече няма да участвате в системата на ТНТ. Какво ще стане в тази връзка? Това ще е от полза за вас или ще е недостатък? Отговор. Аз не мисля, че трябва да се спекулира сега относно плюсовете и минусите. Ние не знам какво ще стане в хода на преговорите. Наистина нямаме представа. Мога да ви представя 20 хипотетични плюса и още толкова минуса – Знаем какво ще стане, всички имаме собствените си политически и лични виждания. Днес не съм дошъл за това. Дошъл съм да говоря за евентуалното въздействие върху потока на стоки в трансграничен план. Благодаря. Още един въпрос към господин Орайли относно Дъблин. Разговарях с представители на транспортната индустрия в Ирландия и те ми казаха, че много се притесняват за негативното въздействие на Брексит върху Ирландия, особено върху търговията, тъй като Ирландия е член на Европейския съюз и те казват, че може да има негативно въздействие върху търговията между Ирландия и Европейския съюз. Вие не се ли притеснявате, що се отнася до пристанищата? Доколкото съм ви разбрала, според вас няма да има кой знае какви големи проблеми. Благодаря, тъй като така ми давате възможност да поясня нещо много важно. Когато говоря за това, че не се притеснявам от въздействието на Брексит, говоря най-вече за пристанището на Дъблин – Ще има обаче отрасли на ирландската економика, които ще бъдат много сериозно засегнати. Вече говорихме за обменния курс на лирата и еврото. Има и други пристанища. Въобще в много други отрасли и на много други пристанища ще има загуба на работни места, ще има пагубно въздействие. Индустрията на износа на плодове, например, в някои отрасли може да има стабилизация в средносрочен и дългосрочен план, в краткосрочен план въздействието ще е много тежко. Ирландската индустрия на шосейните превози. Тя ще бъде много сериозно засегната. по настояща между Дъблин и Рим може да се стигне, ако караш тир, за около 20 часа. В бъдеще това едва ли ще е възможно, тъй като ще трябва да се преминава през Великобритания. Ще трябва съответно пратките да се обработват по силата на така наречените TOR споразумения. Тоест, отново казвам, Великобритания ще се превърне в нещо като Китай и всичко това ще има много сериозно въздействие. За пристанището на Дъблин няма да има кой знае какви проблеми, тъй като нашите предизвикателства са свързани не само с Брексит. Те бяха много по-различни от по-конкретните предизвикателства на економическата криза от 2008 година. Благодаря госпожа Еванс и да се готви господин Кан. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Уелс, и мисля, че ще има голямо въздействие, най-вече върху пристанището на Холихет, което е дом за едно от най-големите фериботи в Европа в момента. Това пристанище няма капацитета да въведе необходимите проверки, в случай, че се въведе твърда граница. Ето защо ние имаме много сериозни притеснения относно въздействията върху уелската економика и върху добрите връзки, които имаме с Ирландия. Съответно, правителството на Уелс направи едно проучване на това какво ще се случи в бъдеще с уелските пристанища. Едно от нещата, които бяха разгледани, бяха евентуални така наречени свободни пристанища без облагане, с оглед да се даде тласък на економиката и да се смекчи въздействието на така наречения твърд Брексит. Какво смятате вие в тази връзка? Благодаря. Нямам представа защо тръгна да си слагам слушалките. Извинявам се още веднъж. Холихет е пристанище, което има проблем с а, пространството. Мисля, че много от неговите проблеми същите като на Довър. В краткосрочен план ще има проблеми. Мисля, че те ще могат да бъдат решени. Това ще се определи отново възоснова на подхода на преговорните страни. Ако ще има човек, който ще спира всеки камион за проверка, ако се реши, че такъв трябва да е подхода, че такива трябва да са бъдещите отношения, естествено, че ще има проблеми. Благодаря за това, което казахте за свободните от облагане зони. Това е концепция, която се развива в някои кръгове за след Брексит, за периода след Брексит и това е нещо, което може да се разгледа. Това е начин да се окорежи възраждането на районите на пристанищата. Това може да окаже тласък и върху производствената дейност – Всъщност, може би този въпрос е част от списъка с въпроси, които могат да окажат положително въздействие върху Великобритания след Брексит. Има и други списъци, естествено. Какво ще стане, зависи само от това, което ще се случи в бъдеще. Следващия оратор. Холихет е от огромно значение за Дъблин, за нашето пристанище, тъй като Холихет Дъблин като връзки представлява същото като дувари и кале. По отношение на онова, което ще се случи, ако хората продължат да оперират по маршрутите, които съществуват към трети страни в момента, мисля, че няма да има кой знае какви проблеми. Едва ли ще има магически решения, обаче ще трябва да се въведат отново служители, които бяха премахнати през 1992 година. Какво ще стане с митническото оформяне, с декларациите? Знаете, че 3 часа и 15 минути отнема по настоящем превоза между Холихет и Дъблин. Какво ще стане обаче от там нататък, не знаем. Трябва да видим какво ще стане и с характера на нашите вериги на доставката. По-настоящем някои вериги ще се преместят от е, Холихет към Ротердам, защото ще е много по-просто да се действа така. Ежедневно има, например, някои вериги на доставките, които обработват около 1000 единици товар. И ще е много сложно, ако има митническо оформяне за всяка една от тях. Естествено, че ще има преместване на тези потоци. Що се отнася до пристанището на Дъблин и обработката на стоки, които идват или влизат извън Европейския съюз, този подход спрямо тези стоки ще се прилага и спрямо Великобритания. Рано сутрин имаме два ферибота от Холихет, които обработваме в рамките на един час. Много от тях возят около 500 тира. Ако имаме най-лошия сценарий, ще можем да обработваме не повече от 50 ремаркета. В момента отново казвам, обработваме 500 за отрицателно време или за много малко време. Аз се притеснявам най-вече за хората, тъй като много често хората и операциите, за които те отговарят, остават на задна страна. Някакси преговорните, преговор, преговарящите страни е, остават слепи за тях. Има много големи проблеми за, за пристанищата. По отношение на зоните, в които няма да има данъчно облагане, тук има две страни дали стоките ще имат а, происход а, извън Европейския съюз или ще идват от а, Великобритания. Когато стоките идват извън Европейския съюз и са насочени към Великобритания, може да има така наречената свободна зона, в която да няма митническо оформяне има нещо, което, нещо подобно, което се случва и по-настоящем но по-настоящем имаме и митнически съюз. А относно стоките, които ще пътуват към Европейския съюз, е, мисля, че ще трябва да има митническа декларация за големите компании. От Германия, например. За малките дружества обаче това ще доведе до много голямо натоварване – мисля, че би трябвало да има отделна организация за тях, иначе много от тях ще изчезнат. Те няма да могат да управляват транспорта, който управляват в момента. Съответно, определено ще има промени в сектора. Големите компании мисля, че ще могат да се преорганизират, но за малките трябва да създадат условия за обработка, за подготовка на износните декларации, защото иначе те ще трябва да излязат извън Европейския съюз. Благодаря ви, малко превишихме а, времето си. Господин Кен, имате думата за 3 минути. Нямам нужда от 3 минути. Кратък въпрос. Благодаря ви, че ми давате възможност да го задам. Въпросът ми е към господин а, Лейтън. Корабостроителите от моя регион се страхуват да не загубят работата си. Притесняват се, че ще се върнат а, тарифите, че това ще се отрази на вноса и износа на Обединеното кралство с Европейския съюз. Бих искал да попитам какви са предимствата за търговията на Обединеното кралство след като излезе от Европейския съюз? Смятате ли, че ще има кораби, които ще напуснат британските пристанища? При нормални обстоятелства аз много обичам да дискутирам, но сега може да ви изглежда малко глупаво, тъй като повтарям едно и също. Много може да се спекулира за това, което ще се случи. Много още има да изчакаме, за да видим какво ще се случи в хода на преговорите. Така че може би е по-добре този въпрос да го зададете малко по-късно. Извинявам се за отговора, който ви предоставим и който едва ли ви помага. Господин Лейтън, 57 седмици само ни остават. Да, благодаря. Често по новините чуваме, че времето изтича. на господин Барне ми се иска да му купим електронен часовник, защото ни омръзна да ни се казва, че часовникът тик-так. Госпожа Клун, 3 минути. Благодаря, господин Лейтън и аз щях да говоря за часовника. По-малко 13 месеца ни остават. Пристанищата се готвят за най-лошия сценарий, който ще настъпи през март 2019 година, когато Обединеното кралство излезе от Европейския съюз. Виждам тук цифрите. 100% от търговската дейност, която осъществявате, ще бъде с държави извън Европейския съюз след март 2019 година. Вие казахте, че от самото начало искате да има ясна регулаторна рамка, но това може и да не се случи. От гледна точка на Ирландия се питам, ако не разполагате с необходимата структура за най-лошия сценарий през март 2019 година, и ако Обединеното кралство излезе от митническия съюз и от единния пазар, това означава, че ще ни трябва споразумение за свободна търговия – вие казахте, че поддържате добри отношения с партньорите си от другите пристанища от Европейския съюз. Ще трябва обаче и вашите партньори да се съобразят с правилата, които ще влязат в сила тогава. Благодаря. Ще направя едно сравнение. Всъщност не. В деня преди Брексит продукта ще се превозва по смисъла на определени правила. След Брексит правилата се променят. Как ще се извършва проверката на съответния продукт? Ако сте достатъчно прагматични и възприемете подход базиран на риска, няма да искате да спрете търговият, Но всичко зависи от политическият избор, който ще бъде извършен. И аз не съм оптимист в това отношение. Днес след обед, определено от дискусията, стана ясно, че и двете страни проявяват интерес да запазят търговските си отношения. И в крайна сметка това е повод за оптимизъм. Всички се надяваме, че търговията ще продължи да съществува и да нараства. Имайки предвид общият економически интерес, който е в залог, можем само да се надяваме, че ще имаме някакъв разумен изход при това положение. Тук не става въпрос за това дали сме оптимисти или песимисти. извън митническия съюз, когато дадена държава е извън митническия съюз, това не означава, че ще настъпи хаос. Всичко зависи от политическия избор, който ще бъде направен. Това, което чувам, е, че вие се надявате и се готвите за евентуални промени. Има различни сценарии и е разумно човек да се подготви за всеки един от тях. Същото се отнася и за отношенията ни с Роттердам. Искате да коментирам дали съм оптимист. Аз просто ви казвам, че има основания за оптимизъм. Благодаря, госпожо Клун. Господин Бейли, три минути. Да, да, на вас задох думата. Thanks very much. Благодаря ви. Бих искал да се върна на митническите формалности. Господин Орайли упомена необходимостта от нарастването на индустриалната дейност. И аз съм песимист относно забавянията и закъснението, които могат да се натрупат. Ще трябва да се справим с тях в рамките на оставащите 57 седмици. Говорихме за дигиталната платформа, която може да реши проблема с митническите формалности и която може да попречи на тези забавяния. Имаме песимистичен и оптимистичен сценарий. Дали цифровизацията може да ни помогне да намалим щетите? Това е въпросът ми. Разбира се, технологията, цифровизацията ще намалят щетите. Връщам се на доклада на Пауло Чечини от 1991 година. Той смяташе, че ползите за европейската економика от граничните проверки ще дадат определен резултат, а в последствие се оказа обратното – Необходимо е да сведем до минимум забавянията от проверките. А сега ще се върна на предишния въпрос. Европейския съюз е правна структура и за определените продукти се прилагат различни правила. Затова и ние се готвим за действителността, която дава възможност на европейския пазар да работи. Нека да добавя нещичко, да сравним случващото се в нашите пристанища с това в Роттердам и други пристанища. Може би е, сме разглезани от това, че все още не използваме цифровизацията. нашето пристанище е, ни дава възможност да работим с е, определена система, а Брексит ни дава възможност да се насочим към промяна. Няма да е лесно обаче да се въведе новия подход бързо. Госпожа Фостер, три минути. Да, да, имате думата. Съвсем накратко, госпожо председател. Извинявам се, господа, пропуснах част от презентацията ви, тъй като бях ангажирана, но успях да се включа по време на дискусията в предишния панел. Чашата е наполовина пълна. Без значение дали на хората им харесва или не, бе взето демократично решение и сега ще трябва да приемем последствията от него. А, работата ни е да намерим решение. Тук става въпрос за политическа воля. Разбира се, очакват ни предизвикателства, но това, което не бе споменато, е Огромният труд, който се извършва от пристанищата, от индустрията, от търговската камера, от търговската асоциация. Всички те се опитват да улеснят прехода. След Брексит през март до година. Сигурна съм, че има достатъчно интелигентни хора – които заедно с нас ще достигнат до решение. Въпреки предизвикателствата можем да бъдем оптимисти. Никой не би искал да се стигне до там, никой да не желая да търгува с Обединеното кралство. Така че ние заедно с правителството и с колегите от Европейския съюз ще трябва да намерим решение, което да даде възможност на вас да извършвате търговска дейност. Защото вие сте представители на едни от най-ефективните пристанища в света, нещо, което осъзнавате. Уверен съм, че ще се справим. Както казах и в началото на презентацията си, от дълги години имаме търговски отношения и това ще продължи. Само дето сега положението не е ясно не е ясно как ще се действа от тук нататък. Трябва да има някакво решение. Има много несигурност. Не знаем какво ще правим, ще има ли търговско споразумение, няма ли да има, какви ще са техническите подробности, как ще се прилага споразумението. А за нас това е важно, за да имаме колкото се може по-бързо яснота. Трябва да има и преходен период, защото със сигурност няма да сме готови е, да откликнем веднага в средата на следващата година. Uh, yeah, I mean, I, I think uh, by our nature we'd be optimistic. Uh, ние по природа сме оптимисти. трябва да се справим с действителността. Трудно е да се отговори е, и да се вземе политическо решение в рамките на толкова кратко време. На този етап бихме могли просто да се готвим. Надяваме се за най-добрия сценарий. Сигурен съм, че след Брексит няма да се стигне до увеличаване на търговията. Видяхме какво се случи 2008 година. Но нека да гледаме по-положително ще се увеличи конкуренцията. Ще работим определено чашата е наполовина пълна и ще направим така, че пристанищата ни да продължат да работят и при новото положение. Сигурен съм, че сигурно някои са забелязали, въпреки че говоря за месото от време на време, основното, което казвам е, че наистина става дума за политическа воля и мотивация на тези, които участват в преговорите. Технически няма причини търговията да не продължи да нараства. Но въпросът е какви са целите на преговарящите. Господин Дам, с това приключваме изслушването и искам да благодаря за качеството на дебата на нашите гости. Аз няма да давам примери с агнешкото, защото не ям месо. Но въпросът е не да бъдем песимисти или оптимисти, важното е да бъдем реалисти. Всички могат да бъдат оптимисти, но това не ни дава решенията на такива предизвикателства, какъвто и да е отрасъла. Стана дума и за въздухоплаването, и за железниците, и за морския транспорт. Реализмът показва, че всички се питат какво точно ще стане но заключението е, че вие всички искате преходен период. Освен това, казвате нещо, което е интересно. Преходният период да бъде еднократен, а не всичко да се сменя всеки 6 месеца. Следователно, трябва да се попитаме каква да е пътната карта. Вие казахте още много неща. Ако ще има контрол, трябва да има улеснения от административна гледна точка. Освен това, говорихте за възможното увеличение на различните видове натоварване. Следователно би трябвало всичко това да се предвиди да имаме необходимата инфраструктура по пристанищата, така че тя да може да поеме тези дълги опашки, които ще се натрупат там скоро. И по време на прехода ще трябва да се намерят решенията и отговорите. И тъй с тази нотка реализъм, след като вие днес говорихте за общата платформа, ще призова, нека наистина се заловим за работа, за да не се окажем изненадани. Март 2019 година е на практика утре. Знаете, че морският транспорт е от ключово значение за нашата комисия. Винаги сте добре дошли, нека още веднъж аплодираме – благодаря ви за експертните знания и най-вече за времето, което отделихте този следобед. Allez, vous avez aimé le secteur maritime, vous allez adorer le вие всички много обичате морския транспорт, но сега много ще се зарадвате на следващата точка за въздухоплаването. Здравейте, при нас е експерта от Европейската комисия. Allez, и тъй, продължаваме с доклада на господин Маркус Пипер за запазване на конкуренцията в областта въздухоплаване. Има 288 изменения по този доклад. Аз ще дам думата на докладчика, след това ще имаме дебат с докладчиците в Сянка и всички други, които искат думата. Накрая, разбира се, отново ще дам думата на господин Корнелис, който е тук. За да чуем и неговата гледна точка по доклада. Заповядайте, господин Пипер. Благодаря ви госпожо председател. Моето изложение няма да е много дълго. Разгледахме тези 288 изменения, почти 300. Но трябва да кажа, че повечето от тези изменения не ни плашат, те са простички, има някои, които са малко спорни и разбира се, трябваше да стигнем до един балансиран текст. В по-голямата си част се засягат въпросите за изкривяване на конкуренцията, мерките за отстраняване на това. Ще трябва да видим как точно ще проработи всичко това, но аз искам да благодаря на колегите от различните групи. Имаме още една среща на докладчиците в Сянка. Втората тя е утре. Ще разгледаме различните въпроси. Госпожо Прус, заповядайте. Благодаря ви. Има различни изменения от наша страна. Според нас е положителен факт, че мнозинствата от основните групи приеха текстове в защита на този отрасъл. Има и членове, които не се интересуват толкова от изкривяването на конкуренцията. Но ние можем да постигнем компромис. Нямам никакво съмнение, че ще стигнем до такъв компромис с господин Пипер. за нелоялната конкуренция и мерките за отстраняването й има различни възможности. Има и доста изменения точно по тази тема. След това Имаме и различните процедури и срокове. Бихме искали те да бъдат съкратени. От 11 месеца надолу. Необходимо е също така да се мисли за компенсации в интерес на всички – много е важно ние да не ставаме плячка на третите страни и техните стандарти. Ако ще има конкуренция, трябва да имаме предвид резултатите, но и стандартите на третите страни. При въздухоплаването трябва да е сигурно, че пътниците ползват летища, където се спазват необходимите стандарти, а не стандартите на трети страни. Не искаме също така и тези трети по-малки страни да ни изнудват. Трябва да използваме всички инструменти на наше разположение да защитим индустрията. Госпожо Фостер, благодаря ви. Госпожо председател, Току-що получихме някои компромиси от господин Пипер. Ние имаме заседание, както и той каза утре, на докладчиците в сянка, но има някои сериозни притеснения. От гледна точка на приложното поле, колегите искат да включат и управителите на летища, също така доставчиците на услуги, управлението на трафика. Не знам къде ще стигнем с всичко това. Ние имаме регламенти и директиви по тези въпроси. Според мен 868 се отнасяше до превозвачите, а не до цялата индустрия. Комисията ще трябва да ми даде пояснение тук по приложното поле. След това, по различните спорове, наистина може да има разлика между двустранни споразумения и споразумения отворено небе. Например, може да има двустранно споразумение между Германия и страна от залива. В това споразумение се урежда и начина на решаване на спорове. Не виждам каква е ролята тук на комисията тогава докато при споразумението отворено небе имаме връзката между Европейския съюз и САЩ, договорена най-вече от комисията. Държавите членки са включени. Дори и да говорим за отворено небе. Отново не виждам ролята на комисията да разследва тук, обаче държавите имат собствените си органи не виждам необходимостта и при обичайните двустранни споразумения. След това по отношение на установените факти, комисията смята, че трябва да има санкции. Докато когато се оттеглят слотове, според мен комисията няма никакви правомощия, защото правата за трафик се дават между държавите. Те не се дават от комисията. Така че пак не разбира, може би комисията ще ми го поясни. Ние просто се опитахме да направим регламента малко по-стегнат и да редактираме текстовете. Или има жалба, която може да се обработи на по-нататъчен етап или не. Необходими са факти, но не комисията или някой друг трябва тук да се чудят за какво да се захванат. Защото тук говорим за взаимосвързано, за много добри търговски отношения, с които, с страните, с които се сключват такива споразумения – подходът може да бъде много вреден. Именно за това много ни притеснява. И накрая, пак казвам, всъщност заседанието ни е утре, но не може да има механизъм за решаване на спорове и комисията да разглежда жалби, независимо дали идват от търговска комисия или не. не може политиците да започнат да упражняват влияние по отношение на жалби от държавите членки за техните права на трафик. Би трябвало също така да не очакваме комисията да ни докладва и да предлага санкции. Това било би било абсолютно неуместно. Има и чисто корпоративни ограничения компанията да предостави информация. Така че не може да се изисква такава информация за бизнеса. Някои може да проявят добра воля и да предоставят информацията, но това е друго. ние имаме и своите съюзи с други страни. И за какво говорим тук? За лоялна конкуренция или всъщност за подход, който да е на практика много вреден за репутацията на Европейския съюз, както и за бизнеса. Има организации, които не желаят да търгуват с Европейския съюз. Мисля, че това трябва да се разгледа и от доклада. Благодаря. Господин Теличка. Благодаря. Вече беше казано, че са предоставени първите проекти на компромисни изменения. Утре ще ги обсъдим за първи път. Мисля, че ще се наложи да положим сериозни усилия. По-настоящем аз ще се придържам към измененията и логиката на някои от тях. Мисля, че е добре да информираме докладчика първо за своите първи виждания и след това да обсъдим по-задълбочено текста. Мисля, че Двустранните споразумения и променения 868 имат много общи неща и трябва да се разглеждат заедно. Това е логично. Естествено, искаме да защитим бизнес интересите на нашите превозвачи. Искаме да има прозрачност. Необходимо е да има ясно определени срокове и естествено трябва да се отчетат и двустранните споразумения. В същото време не може да се изпраща следния сигнал. Независимо какво ще се прави по двустранните споразумения, ще продължим с разследването в рамките на променение 868. Двете неща могат да вървят ръка за ръка. Трябва да се опитаме да си върнем конкурентоспособността, да. Някои обаче твърде много изостават и не можем да взимаме предвид само техните интереси, защото Съюза ще пострада. Трябва да разглеждаме двата процеса заедно. На второ място, нещо, което бях оставил за накрая, но вероятно ще го спомена сега. В нашата комисия и в парламента като цяло може да имаме различни виждания. Някои могат да искат да има по-голямо ниво на защита, други не. За някои това може да е чувствителен въпрос. Мисля, че би трябвало обаче да се договорим за това, че разследванията трябва да се правят на техническо ниво. Текста се основава по-настоящем на механизмите за търговска защита. Ние сме ги тествали в продължение на десетилетия и те работят. И мисля, че с много малки отклонения нашата процедура трябва да се основава на тях. Техническият характер на разследването на инспекциите трябва да се подчертае дебело. Защото иначе извън парламента можем да станем свидетели на политизиране на разследванията. Да, трябва да се гарантират интересите, да се а, гарантира и надлежната проверка, но трябва да правим и онова, което вече сме доказали, че можем да правим. По отношение на интереса на Съюза. Въпросът тук не е да се определя интереса на Съюза. Той вече е определен. И има законодателство в тази връзка. Ние искаме да създадем условията, по силата на които комисията трябва да може да следи дали се правят необходимите неща с цел да се защитят интересите на Съюза. Това трябва да е основната ни цел. За мен и не само за мен, наред с създаването на условията за лоялна конкуренция – би трябвало и сега си загубих мисълта. Значи, наред с голямата конкуренция е много важен и въпроса за свързаността. Не искаме авиокомпаниите, особено малките и регионалните, да паднат жертва. Ние искаме да има свързаност в обстановка на лоялна конкуренция. Ясно е иначе, че има редица въпроси, които трябва да бъдат изчистени, сроковете, процедурата. Всичко това обаче може да бъде направено. Имаме прецедент. Можем да следваме прецедента. Трябва да вземем предвид отделните характеристики на сектора и мисля, че ще можем да стигнем до споразумение. Много е важно обаче да следваме установената практика и философията на европейското законодателство. То си съществува, нека да не откриваме Америка отново. Трябва да успеем Нека да не разделяме двата инструмента, останалото ще го направим. Всъщност, като погледна компромисните изменения, мисля, че задачата ни става по-сложна. В началото не мислех, че тя е чак толкова сложна. Господин Далунде, благодаря. Ние проявяваме интерес към конкурентоспособността и справедливите пазари – Естествено, интересите на Съюза не трябва да водят до протекционизъм. Трябва да има равнопоставеност за всички заинтересовани страни на пазарите, независимо дали говорим за европейски играчи или не. Не може да се изличат ползи чрез даването на скрити субсидии или по друг начин. Ето защо трябва да имаме добра рамка, която да насъчава способността, комисията и другите органи трябва да имат възможност за контрол и за прилагане на решенията. Благодаря. Не виждам някой друг да иска думата. Набързичко, преди да дам думата на комисията, искам да направя някои общи бележки. Става дума за инструмент за търговска защита. Има и други такива по други теми. Принципът е, че мерките се оказаха неефективни и неизползвани. Следователно всички имат интерес да се направи тази преработка. Затова имаме и доклада на господин Пипер. В доклада се отразяват общите проблеми и разбира се може да се навлезе и в подробности, но основното е, че ефикасността на мерките понякога е отслабена. За това трябва да помислим как, например, можем да се върнем при двустранните споразумения, увеличаване на сроковете и съответно, както каза и госпожа Фостър, защо комисията ще се намесва. Тук имаме екстратериториалност. Това звучи смешно. Интересите на Европейския съюз а, са заплашени, се казва тук, но това е екстратериториален спор, например а, с Китай или с Азия. Има и мерки, които не са оперативни, но всъщност са заложени. И тук трябва да си зададем следния въпрос – за свързаността, стана дума вече за нея, Виждаме какво се случва. Имаме летищата, където ги няма големите хъбове на компаниите, които оперират по цял свят. И в този случай трябва да се мисли за оперативни мерки, като се работи с компании като Ryanair, но ние не можем да сме срещу интересите на Европейския съюз на ниво компании. Трябва да се мисли и за страните, които нямат такива големи летища хъбове. Трябва също така да се говори за това във вътрешността на страната и във вътрешността на Европейския съюз има ли достатъчно свързаност а не само да се мисли за защитата на международния интерес и съответно асиметриите и нелояната конкуренция. Струва ми се, че докладчика се отнеса много внимателно към всички тези липси при оперативните мерки. От момента, от който имаме закъснения и суспензивни клаузи, се оказва, че всъщност налаганите мерки не са от оперативен характер. Сега ви давам думата. Давам думата на комисията. Thank you very much. Uh... Благодаря, господин председател. Добър ден на всички депутати. Да, внесени са доста изменения. Ние ги разгледахме внимателно. Много от тях са интересни. Целта е текста да стане по-стабилен, по-категоричен. Както каза самия господин Рике, някои от тях обаче с, с точно обратната насоченост. Разбрах, че утре ще има среща на докладчиците и съм убеден, че ще намерите начин да помирите тези две направления. Три неща от името на комисията – предварително. На първо място, доколко този инструмент може да проработи. Първото нещо, което не следва да забравяме е, че каквото и да направим, то трябва да може да проработи на практика, иначе няма смисъл от нашите усилия. И няма да сме си свършили работата. Във връзка с нещо, което беше казано по-рано, трябва да спомена типа дейност или трафик към които може да се прилага регламента. Има предложение за ограничаване на приложното поле спрямо от двойки градове. Ние не смятаме, че това е добра идея, защото по този начин се отхвърля действителността, как работи авиационния сектор. Знаете, че не се лети само от точка А до точка Б. Когато летим до САЩ, не разглеждаме само полите между Брюксел и Нью Йорк. Ние търсим различни варианти и интернет много ни помага. Авиационният сектор се основава на мрежи, на връзки и ако се работи на основа градове двойки, това няма да отрази по никакъв начин характера на сектора и така ще се върнем към стария регламент. Знаете, че имаше различни ограничения и той стана неизползваем. Изменения 98 и 99 подкопават смисъла на регламента. На второ място взаимодействието с двустранните споразумения на държавите членки. Мисля, че това е нещо много важно в хода на дебата. Видяхме го и в съвета. Чухме правна информация, становища на правните служби и на съвета и на комисията. И двете служби смятат, че проекторегламента отговаря на двустранните споразумения, които са сключили държавите членки. Такъв какъвто той е в момента. Има редица предпазни механизми, които сме включили в текста някои от тях мога да спомена, не може по силата на този регламент, например, да се предприемат мерки, които ще накарат държавите членки да нарушат международно платите ангажименти. На второ място, ако държава членка решава определен проблем в рамките на двустранно споразумение, комисията ще прекрати разследванията. Тези предпазни мерки са разгледани от правните служби и за тях се потвърди, че те са в пълна хармония с съществуващите споразумения. Нека да не забравяме, че дори да има двустранни споразумения, този инструмент все пак е от полза, защото много от двустранните споразумения мълчат, що се отнася до много въпроси, свързани с отворените конкурентни пазари. Е много трудно да се решат, например, проблеми, които вече съществуват по силата на двустранните споразумения. Има проблеми с неясните механизми за разрешаване на спорове, например. Ето защо ние като европейци имаме общ интерес от това да има един европейски инструмент, който да се занимава с въздушния трафик. Между другото, много е важно да има такъв регламент и с оглед на единния пазар, тъй като знаете, че нашия авиационен вътрешен единен пазар има и външни измерения – Естествено, преди да се предприема каквото и да било по регламента, всъщност има предложение в, в много изменения, като 28, 58 и така нататък. Предложението в тези изменения е първо да се изчерпят всички инструменти за решаване на спорове в рамките на двустранните споразумения и след това да се преминава към регламента. Това не ни харесва като идея не винаги е ясно какво би представлявало едно такова действие и какво представлява самата концепция. Е, на трето място, по отношение на свързаността, тъй като и тя е много важна. Свързаността и за нас е в сърцевината на предложението. Имаме нужда от отворени конкурентни пазари. Трябва да се гарантира участието на различни заинтересовани страни на пазарите. Ние смятаме, че когато се прилага инструмента, когато се предприемат съответните мерки, това винаги трябва да се прави е, с мисъл за свързаността. И има интереси на Съюза, които не бива да се загърбват. Има и други инструменти за търговска защита, които съществуват и те трябва да, да се вземат предвид, когато се оценява цялостния интерес на, на Съюз. Трябва да се направи и оценка на въздействието върху потребителите и компаниите в Европейския съюз. Тук има два етапа. Първият е преди да се започне разследване – и етапа след като вече се вземе решение за започване на разследване. Има тестове, които ще се предприемат преди да се започне разследването и свързаността ще е много важен критерий преди да се вземе съответното решение. Подаването на жалби е свързано с практики, които са неприемливи. Когато има изкривяване на пазара, например, може да се подаде жалба, но не може свързаността да е, е условие за започване на процедура по е, жалби. Е, нещо подобно се споменава в изменение 89. По отношение на сроковете, ние смятаме, че трябва да имаме достатъчно време за да разследваме онова, което се е случило, трябва да е ясно. Естествено, че разследванията трябва да са бързи и качествени и затова трябва да се намери съответната формула. И накрая, относно окончателното вземане на решения, ние смятаме, че е важно ролята на комисията да се запази при окончателните решения. Това се прави и при други търговски инструменти и области. Целта на нещо подобно е да се запазят държавите членки, да се предпазят те, освен това, от твърде голям натиск. Това правим в много различни области на правото на конкуренцията, независимо дали става дума за вътрешните аспекти в работата на Съюза или външните аспекти. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчика господин Пипър. Заповядайте. Also an der Länge der Ausführungen der Kommission scheint ja die Sorge groß zu sein, dass wir hier irgendwas versemmeln im Parlament. Aber доста дълго беше изложението на Европейската комисия. Човек може да остане с впечатлението, че в парламента се опитваме да претупаме работата. Уверявам ви, че това не е така. Сега ще коментирам изказванията на колегите. В НП, уверявам ви, не бихме искали текст да бъде разводнен. Искаме да излезем с силен текст. Съгласен съм с госпожа Фостер, когато казва, че трябва и да прекаляваме. кои са мерките, които следва да предприемем незабавно, кои са мерките, които можем да приложим на по-късен етап. Ние сме тези, които ще вземат решение в това отношение. Трябва да помислим и за економическите сектори, които не са обхванати от тези мерки. Ролята на Европейския парламент – е предопределена, така че трябва да помислим дали бихме могли да се намесим в транспортната политика и политиката в областта на въздухоплаването на държавите членки. Трябва да гласуваме доверие на Европейската комисия. Смятам, че Европейската комисия и държавите членки е, си знаят правомощията. Винаги е добре да се предприемат мерки на равнище Европейски съюз. Винаги е добре да се договаряме и с държавите членки. Европейската комисия е в най-добрата позиция да води преговорите с по-силните държави членки. Съгласен съм с казаното от господин Теличка и АОД. Не трябва да превръщаме темата в политически проблем. Нека по-скоро да обърнем необходимото внимание на техническите аспекти. Нека да не политиканстваме по темата, защото по този начин ще изпратим погрешен сигнал. Нека да се опитваме да не прекаляваме. А относно казаното от зелените, да, действително Съгласни сме а, с казаното от вас за правосъдието, за равенството. Утре ще е заседанието на докладчиците на всяка и съм сигурен, че ще стигнем до добър компромис. Благодаря ви, господин Пипър. Ще гласуваме на 20 март казва председателката. Продължаваме нататък. Отново темата е въздухоплаване, размяна на мнения с комисията относно доклад относно годишен доклад за 2016 година относно изпълнението на регламент 300 от 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване. Господин Карлос Местро ще вземе думата. Разполагате с 5 до 10 минути, след което ще проведем дискусия с колегите. Господин Корнелис, шегувам се, разбира се. Карлос, имате думата. Mon aspiration de la vie, c'est de faire comme Philippe. Аз винаги съм си мечтал да постъпя като господин Корнелис, но явно това няма да е днес. Благодаря и добър ден на всички. Ще се опитам да бъда кратък. Мисля, че документът, с който разполагаме, е достатъчно красноречив в това отношение. Член 16 на по смисъл на член 16 от доклада комисията направи предложение за преразглеждане на регламент 300 2008 година. Тук става дума не само за инспекциите, които провежда Европейската комисия, но и се отнася до развитията в областта на тази политика, очертани в доклада от 2016 година. Извинявам се, защото по принцип годишния доклад бива представен малко по-рано, но тази година заради вътрешния одит решихме да изчакаме да получим докладите на държавите членки, така че да може да ги включим в текста и това отложи представянето на годишния доклад. Но пък сега имаме повече яснота, имайки предвид цифрите на страница четвърта и така имаме представа за нивото на съответствие. Важно е да се подчертая, че един от инструментите, с които разполага комисията – относно нивото на сигурност е член 15, който дава възможност летището да бъде извадено от единото гише поради многобройните пропуски, които бяха констатирани. През 2015 година а, не бе извършено нотифициране по смисъла на член 15. Всички тези недостатъци и пропуски трябва да бъдат отстранени а, своевременно. Те могат да доведат а, и до предприемането на а, компенсаторни мерки. Необходимо е, е летището да отговаря на всички изисквания по отношение на сигурността. Относно съответствието, Канада, Черна гора и други вече ни предоставиха цифри в това отношение. Някои от летищата в трети държави също са обхванати, включително и такива от САЩ. САЩ е един от основните пазари. Поддържаме тесни отношения с САЩ Помагаме си взаимно и предприемаме координирани действия на международната сцена в рамките на ИКАО. Важно е да се отбележи, че 2016 година бе приета резолюцията на съвета за сигурност, за сигурност в въздухоплаването. В рамките на ИКАО също се прави необходимото, за да се е, гарантират всички е, стандарти по отношение на сигурността. Бяха положени допълнителни усилия от страна на ИКАО с подкрепата на Европейския съюз и Европейската комисия. По отношение на инициативите, в това отношение бих искал да подчертая пътната карта. В рамките на нея в тясно сътрудничество работят държавите членки и е, превозвачите, както и производителите. Технологиите трябва да играят ролята, която им е отредена – Необходимо е да позволим и на нови системи също да бъдат приобщени, за да се гарантира нивото на сигурност. На следващо място бих искал да подчертая защитата на обществените места и защитата на летищата. Тези стандарти бяха възприяти след терористичното нападение на летището в Брюксел – изключително трудна тема, как да се защити пространство, което трябва да бъде отворено, трябва да остане свободно пространство, в което трябва да се използват различни подходи. Комисията предприе известни действия в това отношение. Работихме заедно с държавите членки и индустрията, анализирахме случилото се Работихме с колеги от Америка и се споразумяхме относно подхода, той, който трябва да се използва за е, осигуряване на сигурността на летищата. Ще спра до тук, препращам ви към годишния доклад. Той е изключително ясен, както всеки път и съм на ваше разположение за евентуални въпроси. Господин Маринеско има думата. Заповядайте. You, Благодаря, госпожо председател. Разбира се, сигурността е изключително важна тема. Новият базов регламент се отнася именно до нея. Много се говори за възможността Европейската агенция също да даде своя принос – Бих искала да попитам комисията. Знаете ли защо държавите членки се противопоставят на участието на Европейската агенция? да предприема тя действия не по отношение на аспектите, които се уреждат от регламент 300. Важно е след терористичните нападения да действаме хармонизирано. Не казвам, че трябва някой е, да играе водеща роля при проверките. Просто казвам, че се нуждаем от хармонизиран подход в Европа. Необходимо е да има обмен на информация и да се предприемат мерки,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 има още какво да направим по отношение на сигурността на гражданското въздухоплаване. Наскоро посетихме и Брюкселското летище и установихме, че персонала трябва да бъде допълнително обучен. Бих искала да попитам, как стоят нещата с интелигентната сигурност на летищата? Необходимо е, е да оптимизираме проверките. Това е безспорно. Но едва ли най-доброто решение е да се подбират лицата, които да се подлагат на проверка по определен профил – т.е. те да се избират в зависимост от поведението им или в зависимост от други характеристики. Някой а, говори за летището в Джакарта. Бих искала да попитам дали имате проекти за други международни летища. Благодаря, госпожа Фостер. Благодаря на комисията за обхватната обратна информация като докладчик след 2011 година. По този доклад първоначално винаги съм се интересувала от нашите връзки с американците и в тази област. Това, което направихме тогава, наистина послужи много добре. Всички страни от ИКАО изпълняват регламента. Това е и критерия, по който работим. Вие сте прав да кажете, че сега има известна промяна на вида заплахи. Например, на московското летище виждаме различни видове атаки. Но това е трудна тема. Винаги трябва да се правят и предварителни проверки на персонала. Държавите членки трябва обаче да вземат решението, защото знаем, че е необходима и гъвкавост. Иначе мисля, че вие си изпълнявате работата много задълбочено и тези случайни проверки, които извършвате, всъщност са много важни, тъй като наистина не е необходимо да се заявявате открито какво правите. Проверките водят до подобрение. И накрая искам да кажа нещо за начина по който сега се третират пътниците. Наистина, ние не правим профилаж на пътниците, защото това не е политически коректно, но мисля, че това е голяма грешка, защото аз съм работила в въздухоплаването, но сега всички се проверяват толкова щателно, че това става много трудно за пътниците. Самата аз вече смятам, че условията са много трудни. Би трябвало да заимстваме от системата на САЩ. Например, там има редовни пътници, които са готови да предоставят допълнителна информация за себе си, за да минават по-бързо през проверките. Трябва да се мисли по-творчески, защото в момента пътуването е наистина ужасяващо преживяване за хората. Дори да отиваш някъде на почивка, пак е много неприятно самото отиване на летището. След това казват, ето, елате и пазарувайте в нашите магазини. Аз им отговарям как цялото време минава в опашките за сигурност. Въпреки предизвикателствата на сигурността, мисля, че трябва да помислим за едни по-финни методи. Имаме технологията, но ни трябва и политическа воля, за да видим как можем да продължим напред. Аз не искам да продължим по същия начин, но искам да ви поздравя. Вие наистина много добре работите. Благодаря, господин Деганди. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че толкова късно идвам, но този доклад е много интересен за мен. Аз отдавна работя по него. Бях и докладчик по становището за сканиращите устройства преди доста години. Наистина имаме доста притеснения. Гражданите също, а отговорите не са много. начините на контрол със сигурност се отразяват на гражданите. Същевременно имаме милиони бежанци и мигранти по цял свят. Ние трябва да можем да Защитими ценностите на Европейския съюз. Терористите не са само в нашите общества, но и при нашите съседи. Глобализацията, мобилността дават много възможности на всички, но това води и до предизвикателства. И разбира се, голямата тема е сигурността. Сигурността е основно притеснение на гражданите. Те се притесняват от тероризма – затова и трябва да се мисли за сигурността, но същевременно гражданите не искат техните свободи също така да падат жертва. Всъщност сигурността наистина трябва да се развива, но не бива всичко да се свежда до страха, защото това е и целта на терористите. Същевременно, когато има някакъв риск, трябва да се работи, но основните предизвикателства, свободата от една страна и сигурността от друга не бива да се смесват. Как да имаме и сигурност, и мобилност? Трябват ни нови начини за по-добра защита на гражданите по летищата и по нашите граници. Има много голям напредък Работим заедно и с Интерпол, но виждаме, че заплахите непрекъснато се променят. Променя се и модуса операнди на терористите. Имаме нови условия. Освен това имаме и Европейската система за вход и изход, а пък държавите членки имат собствените си системи за данните на пътниците – всичко това е много важно в установения механизъм. Това са механизми от ключово значение за сигурността. Но ние трябва също така да сме сигурни, че тези системи са взаимосвързани, че те могат да си говорят помежду си, че наистина има оперативна съвместимост – Киберсигурността е от ключово значение за въздухоплаването. И вече това е инструмент на геополитиката. Киберсигурността е приоритет. Мисля, че трябва да мислим и за киберсигурността в въздухоплаването. А то е толкова важно не само за мобилността, но и за ограничаване на заплахите по целия свят. Имам и следните въпроси. Комисията запозната ли е с доклада, по който работя и който е блокиран? Това е темата за пътническите данни. Аз разбирам, но че има трудности, но не разбирам защо се стигна до този блокаж в съвета. Също така Разбирам, че това са трудности, които никой не желае, но ние не можем да изчакваме, докато гражданите имат проблеми. Ние трябва да търсим решенията, защото технологичните решения ги има. Същевременно гражданите не могат някакси да свържат магазина Duty Free и от друга страна сигурността. Не може е, на летищата да има повече място за Duty Free за сметка на сигурността. Разбирам, че съвета мисли за националните интереси, но също така много е важно да има баланс между свободата и сигурността. Това всъщност е искането и на гражданите. И нещо друго искам да попитам. Какви мерки се замислят, за да се работи по-добре с информацията от разузнавателните служби на държавите членки? Информацията е най-важният инструмент при сигурността защото се знае, че ние, ако имахме информация, можехме да избегнем и атентатите. Трябва също така да се даде пример, когато аз бях докладчик по становището за модерните сканиращи устройства – ние се опитвахме да имаме и системи за контрол, които защитават данните на гражданите. Но в наше време всички са готови да пожертват тези данни. Само и само да има сигурност. Това видяхме и при данните на пътниците. Комисията тук трябва да напредне. Технологиите ги има, но заради интересите на държавите членки много от въпросите са блокирани. Благодаря. Благодаря, господин Де Гранде. Господин Куин. Мерси, мадам Ше. Ein hochinteressantes Thema. Благодаря. Изключително интересна тема. Ние в нашата комисия Отдавна се занимаваме с този въпрос. Е, постоянно възниква въпрос е, как може да гарантираме сигурността не само на европейските граждани, но и на всички използващи авиацията. Как да защитим хората от момента, в който стъпват е, на летището, което е най-близо до тяхното населено място, до дестинацията. Какви ли не мерки сме обсъждали и въвеждали, ограничения по отношение на течностите, скенери с различен характер, регистри с имената и данните на пътниците. Много се постигна имаме детектори сега, които откриват наркотици, всичко това е постижимо, технологиите са на лице, има и интересно развитие по отношение на технологиите. Те ни дават много нови възможности. Независимо от всичко обаче е необходимо понякога да се правят проверки на случайен принцип и да има известна доза профилиране. Много често комбинацията пътник, е, багаж е показателна сама по себе си. Трябва да се постави ударението точно върху този аспект. Е, използването на биосензори. Джаки Фостър говори по този въпрос. Е, знаете за прословутия отдел К9 с неговите отлични постижения, благодарение на кучетата, които са обучени различните опасни товари, които те разкриват. Вече се правят и проверки на летишния персонал, който работи в наземното обслужване. Тези проверки са много важни, защото виждате, че наземният персонал също вече до известна степен представлява риск за сигурността. Забравих нещо, което исках да спомена. Да, персонала и доставчиците, естествено. Доставчиците имаме вече списъци с сигурни доставчици, доставчици, например, на стоки за безмитните магазини. Аз мисля, че е необходимо тези списъци постоянно да бъдат следени, списъците с а, лица, независимо дали са доставчици или служители а, на летището, за да няма пропуски по отношение на сигурността. Постигнали сме много голям напредък, След терористичните нападения от последните години разбрахме, че има хора, които са рецидивисти, както и хора, които са обучени да извършват терористични нападения. Много хора са запознати с това как се осъществява контрола върху багажа на пътниците. Ето защо е необходимо да се положат допълнителни усилия с цел да се открива всяко едно подозрително действие или поведение. Естествено, Нашите граждани трябва да бъдат убедени, че за тяхната безопасност се следи, когато се качват на самолет. Е, Господин Карлос Местър, имате думата за заключителни думи. Може и да отговорите на зададените въпроси. Разполагате с време между 5 до 10 минути. Благодаря. Ще се опитам да съм кратък. По конкретните коментари сега, във връзка с ЕАЗа, например, Агенцията за авиационна безопасност. Всички са сигурни, че трябва да се работи по силата на принципа сигурност по подразбиране. ЕАЗа е много важна относно сигурността с тази оговорка не смятам, че е, е състоятелна позицията, по силата на която е, трябва да има информация, която да е с класифициран е, характер и с която трябва да се занимават само разузнавателните служби. Това е една оговорка, която правя. Всъщност комисията разговаряше с ЕАЗа още преди да се договори регламента и е, ние се опитахме да обсъдим с представителите на ЕАЗа къде точно те могат да са най-полезни и как точно може да се канализира чувствителната информация. Търсим различни варианти за действие. Мисля, че положението се подобрява и вървим в правилната посока. Относно онова, което се случва на земята, на летищата, сигурността, определено онова, което правим на летищата е насочено към защита на населението, на пътниците, на всички нас. Няма панацея. Нямаме технология, която да е ефикасна по всички параграфи. Трябва да имаме различни мерки, които да са в симбиоза. Освен това, трябва да имаме култура на сигурността. Не само персонала, но и хората пътниците трябва да знаят каква е тяхната роля с цел повишаване на сигурността. Освен това трябва да се обменя информация не само по време или веднага след терористично нападение, а преди това. Трябва да има яснота, освен това, относно иерархията, кой за какво отговаря, кой командва, ако е станало терористично нападение. Едно от нещата, на които станахме свидетели след терористичното нападение на летище Брюксел, беше, че когато се разшири периметъра на контрола на няколко метра в страни от терминала, не се стига до нищо, кой знае колко по-различно. Трябва да се контролира потока по такъв начин, че да няма концентрация на пътници, които да се превърнат в мишена. На следващо място, във връзка с споменатото от депутатите Фостер и Деграндес. Искам да кажа, че много е важна така наречената вътрешна заплаха. Да, трябва да се прави проучване на профила, на предисторията на служителите. Няма обаче едно конкретно решение и тук няма панацея. Няма панацеи по отношение на доставчиците. Необходимо е да се гарантира, че има поне някакъв ефективен контрол. А що се отнася до мотивацията на служителите? Най-вече у нези, които имат достъп до конкретна инфраструктура. Трябва да се прави проверка и на мотивацията на доставчиците. Искам да кажа във връзка с казаното от господин Кун, че и доставчиците, и наземния персонал са обект на сериозни проверки. Проверяват се и стоките. Много от стоките, които се внасят на всяко едно летище, се проверяват. И то щателно. Така Искам да направя връзка и към един малко по-философски въпрос, който беше повдигнат от госпожа Фостер. Какво да направим за бъдещето? Казахте, че положението не е стабилно и не помага, ако искаме да имаме още повече пътници. Трябва да мислим нестандартно. И да се мисли нестандартно е вариант за действие. Но аз бих искал да е, ви предупредя, че не е особено състоятелно е, да се иска тотална промяна. Трябва да се действа предпазливо. Ето защо е необходимо да се разговаря с заинтересованите страни, с летищните органи, с превозвачите, с производителите. Трябва да се поиска създаването на нещо, което наистина ще е от полза за всички. Същото въжи и за информацията. Знаете, че нашите регламенти за защита на данните са много по-строги от тези, в която и да било друга част на света. И когато говорим за сигурност в областта на транспорта, ние трябва да се погрижим за това опасни лица с лоши намерения да не попадат в местата, където се извършва масов транспорт. И накрая по една конкретна тема, която е свързана само с авиацията. трябва да положим всички усилия по отношение на директивата, позната като VMAS – трябва да видим какви могат да бъдат конкретните мерки във връзка с авиацията, които да бъдат предприяти. И накрая, наистина, относно сертифицирането на оборудването за проверки за сигурност, надяваме се, че ще намерим бързо решение, тъй като това е едно много важно досие за нас. И ние полагаме много усилия, работим с държавите членки, за да обменяме информация, това води до положителни резултати. Сега има оти на риск, които се правят редовно. Правят се от Генерална дирекция Home и от Генерална, Генерална дирекция Move, както и от други различни служби. Мисля, че си заслужава да продължим по този път и мисля, че ако продължим по него, ще станем свидетели на подобрения. Благодаря ви за тази яснота, която внесохте. Това е само началото на нашата дискусия. Със сигурност ще имаме нова възможност да се върнем към темата. Закривам заседанието, но преди това да ви уведомя, че ще се видим на следващото заседание, което ще се проведе в понеделник 26 февруари 15 часа. Приятна седмица. Надявам се да се срещаме по коридорите до края на седмицата.